Dear colleagues, please. Драги колеги, ако обичате да заемете местата си, нека започнем заседанието. Uh, Добре дошла, госпожо комисар по въпросите на конкуренцията, госпожа Вестагер. Благодаря, че приехте нашата покана за втори обмен на мнения с комисията ЕКОН в пределите на структурирания диалог между Европейския парламент и комисията. След последното видване пред нашата комисия през ноември 2014 година комисарят на два пъти се е срещала с групата за защита на конкуренцията в Европейския парламент е, за разискване на въпроси свързани с борбата с тръстовете е, и правилата за защита на конкуренцията в Европейския съюз. Тази група се председателства от господин Вебер. Днешната ни среща е посветена преди всичко на представенето на ежегодния доклад за конкуренцията, който бе представен от комисията през юни месец. Господин Ланген е докладчик от наша страна. Ние правим доклад по собствена инициатива, като работата ще започне непосредствено след лятната почивка, а гласуването се предвижда да бъде проведено към края на годината, ако докладчикът е съгласен с тези срокове. Но разбира се, Очакваме да обсъдим с вас и някои специфични теми, където сте проявили особена деятелност през последните няколко месеца и които са от особен интерес за нашата комисия, данъчно облагане, електронна търговия и прочие. Така че дебатът ще е интересен, важен и сега бих желал да дам думата на комисаря за уводните и бележки в продължение на 10-15 минути. До някъде времето ни е ограничено, поради което най-напред ще изслушаме след представянето на комисаря въпросите от страна на политическите групи, а след това ще видим как ще разпределим времето за въпроси и отговори. Маргарет. Благодаря, господин председател. Естествено, това е повод да се обсъди ежегодният доклад за конкуренцията, но тъй като ще опрем до нашите приоритети, надявам се, няма да обсъждаме само това, което е станало през 2014 година, но ще обърнем поглед и към бъдещето. Е, почитаеми членове на парламента, очаквам с голям интерес нашата дискусия. Естествено, е, докладът е, дава възможност да бъдат обсъдени някои от първите действия, които бяха предприяти по време на моя мандат. Ще кажа нещо очевидно. Свободните пазари и лоялната конкуренция са от полза за всички наши граждани. За това се боря по време на мандата си и ще продължа да се боря за същото, а именно единият пазар да бъде максимално открит за търговска дейност. Вие знаете е, какво е писмото за мисията на председателя Юнкер. Той е, подчерта няколко наброй, е, но ключови приоритети. Цифров единен пазар, енергиен съюз, и е, необходимостта е, от това е, корпорациите, големите предприятия да плащат достатъчно данъци. Тези цели могат да бъдат постигнати и чрез лостовете на конкуренцията и това е сърцевината на доклада за конкуренцията за 2014 година. Това е отразено и в нашите приоритети за бъдещата ни работа. Сега ще се спра на е, приоритетите. Най-напред цифровият единен пазар. Напълно убедена съм, че парламентът и комисията тук преследват обща цел, а именно единният пазар на Европейския съюз да бъде приспособен към цифровата епоха. Спазването на правилата за защита на конкуренцията тук е от основно значение един е, действащ е, единен е, цифров пазар гарантира иновации за всички наши граждани, нови възможности за новосъздадените предприятия и използване на цифровите технологии от нашите правителства моите колеги, заместник председателят Ансип и комисарят Етингер, работят за премахване на регулативните пречки за трансграничната електронна търговия. Искаме пазарите да работят пълноценно и за това проучваме дали дружествата не създават договорни препятствия пред презграничната търговия. Е, освен това имаме и важни разследвания в е, тази сфера. Изпа... Изпратили сме писмо с възражение на Google, е, тъй като твърдим, че те злоупотребяват с господстващо положение на пазара на общи услуги за търсене в интернет. Също така разследваме разпред, разпространителската система на Амазон. Притесняваме се, че начина по който е организирана тяхната система може би ограничава възможностите конкурентни продавачи на електронни книги е, е, начина по който конкурентни продавачи продават своите продукти. Целта ни е, е ясна е, да е, гарантираме свободната конкуренция. Също така имаме е, указание, че на е, традиционни е, клиенти се дават предимства, чрез които конкурентите се държат извън пазара. Мисля, че ние трябва точно по този начин да гарантираме свободата на пазара. Искаме той да е открит. Е, искаме е, клиентите да се ползват от новаторските идеи и е, да плащат справедливи цени. Сега няколко думи за енергийния съюз. Тук също пазарът трябва да бъде конкурентен, трябва максимално добре да се използват ресурсите. Стремим се и към изграждане на устойчива економика без емисии на въглероден двуокис. Убедена съм, че и тук политиката за защита на конкуренцията ще допринесе за постигане на тези цели. Изпратихме е, писмо с възражение на Газпром, е, тъй като твърдим, е, че те злоупотребяват с господстващото си положение на пазарите за доставка на газ Централна и Източна Европа. Започнахме разследване в сектора във връзка с така наречените механизми за капацитет, за да вникнем по-добре в начините по които държавите членки подпомагат електрогенерирането, за да не допускат сривове на доставките. Е, бихме желали да установим е, дали тези мерки, които държавите членки предприемат, е, не пречат на свободното движение на енергия през границите. В крайна сметка, ние бихме желали максимално добре да се оползотворяват ресурсите навсякъде в Съюза и да няма емисии на въглероден двуокис. Накратко сега за финансовите услуги, където са предприяти важни стъпки. Ние много се е, радваме на вашата подкрепа за регламента за таксите за е, преводите. Е, тези такси ще намалят средствата, които плащат потребителите, когато използват платежните си карти в магазините. Е, разходите, за които говоря, са скрити за потребителите и поради това те не могат да упражнят право на избор спрямо тях и не могат и да се защитят от тях. Е, политическото споразумение за платежните услуги ще създаде повече търговски възможности за новаторски ориентирани е, субекти, различни от банките. Например, дружества, е, които извършват плащания в интернет. Миналата седмица изпратихме писмо с възражение срещу MasterCard. Опасяваме се, че междубанковите такси за плащания в Европа с карти, които са издадени извън Европа, са извънредно високи. Също така разследваме дали правилата, въведени от MasterCard, ограничават банките, когато те предлагат услуги за е, национални платежни операции в магазини в други държави членки. Основната ни идея е регламентът, който съществува, да може да се прилага пълноценно, така че потребителите е, да извлекат всички ползи от него. Така, както сте го предвидили и вие. И накрая искам да се спра на борбата с неплащането на данъците от е, дружествата. Както знаете, в е, момента имаме разследвания по 4 случая на така наречените данъчни становища. Също така разследваме белгийската система за издаване на становища при прекалено голяма печалба. Помолили сме всички държави членки да ни дадат информация за отношението си към данъчните становища и да ни снабдят с текста на последните такива становища, които са издали. Е, нашата стратегия в тази област е системна и е всеобхватна. Е, когато държавите членки не ни дадат информация, предприемаме официални стъпки за нейното получаване. През юни месец изпратихме искания за информация на 15 държави членки във връзка с отделни становища е, в тях. Това, което искаме да проверим е дали съществуват е, избирателни данъчни предимства, които се дават на едни или други дружества и по този начин нарушават конкуренцията в единния пазар. Е, тази избирателност означава един да се ползва с предимства, които не се дават на друг. И това неминуемо води до нарушаване на е, конкуренцията. Е, само е, съчетанието на законодателство и е, контрол за спазването на правилата за защита на конкуренцията може да доведе до промяна на ситуацията на пазара и ние работим много усилено в тази посока. През март и юни месец комисията е внесла свои проекти в сферата на данъчното облагане. Очакваме да ги обсъдим с вас. Надявам се, че тези примери иллюстрират достатъчно добре какво правим в областта на конкуренцията. Целта ни е да допринесем за по-доброто функциониране на пазара в името на гражданите. Надявам се обаче, че това, което правим, ще облагодетелства и предприятията. Е, Картелите, срещу които се борим, раздуват необосновано цените за своите клиенти, били те крайни потребители или други дружества. Представете си, ако произвежда едно дружество резервни части за автомобили и раздува необосновано цените, тогава на тези цени купуват резервните части и автомобилостроителите. Понякога тези отношения имат голямо значение, въпреки че не са пряко свързани с крайния потребител. Така че ние се борим с дружествата, които злоупотребяват с господстващото си положение, за да не допускат на пазара свои конкуренти. Естествено, ние приветстваме всички дружества, които създават работни места и растат, но те не трябва да злоупотребяват с възможностите си. Също така гарантираме, защото сливанията да не водят до създаване на структури, които започват сами да определят правата на, правилата на пазара, като по този начин лишават останалите от възможността за дейност. Бихме желали също така държавната помощ да бъде винаги отпускана тогава, когато има реална обществена нужда, а не за да се даде предимство на едно дружество пред друго. Ще приключа с следните думи. Надявам се да установите, че ние работим изхождайки от определена конкретна визия. Естествено, е, това, което правим изисква ежедневна работа в най-различни сфери. Шоколад и кафе, резервни части за автомобили, цифров пазар, но във всичко, което правим, се ръководим от европейските ценности. Равно третиране, право на достъп, възможност да изявите в максимална степен таланта, таланта си по-малките потребители, малки и средни предприятия, малки държави членки не трябва да бъдат третирани равноправно в сравнение с по-големите. Мисля, че Комисията по економически въпроси е заявила силната си воля да ни подкрепя и се надявам това да продължи и в бъдеще, за да можем да приключим работата по някои от по-масштабните случаи, тъй като е много важно да извеждаме до успешен край работата си, за да можем да извлечем от нея полуки, за да могат всички да извлекат полуки за собствената си дейност. Така че очаквам с нетърпение дискусията ни днес. Това бяха уводните ми думи. Благодаря мога да кажа, че напълно споделям и подхода ви, и приоритетите. И сега давам думата на първият ни оратор, господин Вернер Ланген. Благодаря, госпожо комисар. В доклада се покрива голяма част и от мандата на вашия предходен колега, господин Алмуня. Искам да ви благодаря за начина по който е, общувате с нас тук в парламента. Вашето тълкуване на събитията до сега и погледа ви към бъдеще ще дадат възможност да се развива политиката на конкуренция, която е и най-силната в Европа. Вие имате много правомощия за санкциониране на бизнеса и заедно с тези правомощия върват и отговорности за запазване на основ... първия стълб и в неговия ресор конкуренцията. Също така тук се е, поставя въпроса и за правата на потребителите. По член 106 е, комисията има възможност да прокарва и законодателство в областта на трудовите взаимоотношения и е, също така да упражнява контрол върху сливания, картел, енергийния съюз, финансовия сектор и е, банковата конкурентоспособност са основни теми, които трябва да се, по които работите, освен е, неравнопоставеността в данъчната конкуренция. Но е, данъчното облагане е в прерогативите на страните членки, обаче трябва да е ясно, че следва да се поставят граници, ако тези правомощия в областта на данъчната сфера се използват неправомерно или несправедливо. Както коментира колегата от Люксембург вчера, необходим е и механизъм за обмен на информация. Също ред нови предизвикателства сега изникват с употребата на интернет. Моето чувство е, че Европа все още не може да посрещне тези предизвикателства, защото в момента се създават нови препятствия на пазара. Все още не можем ясно да решим дали ценообразуването за потребителите е справедливо. Например, в някои услуги е, получават толкова много потребители, че се налагат като основни сили на пазара. Примерно е, рекламата онлайн. Има платформи, които са обаче мултимедийни и използват данните на потребителите. Машините за търсене на информация, Google, социалните мрежи, електронна търговия и съответните ограничения, контрола ви върху сливанията. Това са безкрайни области. Как ще успеете вие да контролирате и как ще можете да оцените каква е мощта на съответните платформи? Телекомите, защита на личните данни. Всичко това са безкрайни области е, данъчното законодателство е национално, това е така, но предизвикателствата пред конкуренцията излизат извън националните граници и смятам, че това трябва да се обсъди, защото по този начин се създават нови проблеми и се надяваме, че вие ще можете да отговорите на тях. Well, I, I, I sense a very good competitive move. Усещам, че тук духа на конкуренция за това кой е, да председателства и кой да наблюдава какви са предизвикателствата в залата е много голям. Напълно съм съгласна обаче, че е изключително важно в областта на данъчното облагане да имаме ясна и откровенна дискусия с страните членки. Затова и оценявам много работата на комисията, свързана с тези теми. Така е, от една страна данъчното облагане е правомощие на националната държава, но когато това правомощие се използва за създаване на неравнопоставеност, включително вътре в страната, тогава вече проблема опира до мен, защото това означава, че това е данъчна помощ и според договорите такова нещо не може да съществува. Естествено, ние можем да работим по този въпрос. Се надявам, че ще остане този приоритет такъв какъвто е, защото не е въпроса да решим един или два случая, а е въпроса да се работи за промяна на представите за това какво и как могат да направят страните членки. И това, което виждаме, и то очевидно, че много е, страни е, вкарват е, данъците си като разход. Но в края на кращата е, плащането на данъци и принос за създаване на инфраструктура, за образование, за трени... обучение на персонала и така нататък. И за това смятам, че трябва да се разговаря за промяна на културата по отношение на данъчното облагане. Започнахме също и е, разглеждане и дебати по въпроса за платформите. Много е трудно да се намери там един общ знаменател за сравняване на платформата на Фейсбук с Airbnb, да речем. За това е изключително важно да се навлезе в подробности по някои от темите, защото в противен случай е, ще се окаже, че регулираме е, явления, които не познаваме. И този дебат се разгръща вече от доста време, за да можем да имаме ясна представа как се развива цифровия пазар – има и ваши доклади, които ни дават много важни е, представи именно за тази област. Елиза Ферейра. Thank you very much, Commissioner. And, um, my first question... Благодаря, госпожо комисар. Първия въпрос е точно за дейността на Комисията за данъчно облагане и е, разследванията, които сте направили по отнош... определени дружества и страни. Може ли малко повече да ни говорите за това? Когато излезе първия вариант на доклада, установихме, че има така обща практика на данъчно конкуренция. Това е очевидно. И както казахте, когато се дава данъчна облага на определена компания, това означава да й давате всъщност субсидия, защото те нямат разходи. Което означава абсолютно изкривяване на конкуренцията вътре в страната членка и между страните членки. Но факт е също, че и регулирането на ниво национална държава изостава от необходимостта да се е, справим с е, всички тези източници на изкривяване на конкуренцията. Надяваме се, че комисията на базата на това, което са открили, ще могат да, да направят нещо. Какви са вашите насоки? Какво смятате, че може да направите по този въпрос? Е моят въпрос. Второ. Темата е много, много широка. И след след публикуването на съответните решения и обмяната между страните, това е необходимо да бъде подпомагано чисто технически. Как ще организирате платформа, така че тази, този огромен обмем информация, който идва при вас, да бъде съответно разпространяван? Трето. Какви са взаимоотношенията ни с Швейцария? Швейцария? Тя е една от страните, които посетихте. Ние имаме споразумения и целият този процес на е, преговори с една страна, която се готвеше да влезе в Европейския съюз, после прекрати процеса. Е, но така или иначе те приеха ред елементи от вътрешния пазар, но от друга страна си имат своите правомощия и национални права, но тяхната данъчна договореностите за информация за данъчна система е толкова сложен, че едва ли скоро ще бъдат приключени. Знам, че възнамерявате да посетите е, Съединените щати следващата Извинете, ние възнамеряваме да направим визита в Штатите. Какви са вашите препоръки? Какво да повдигнем като въпроси в, в областта на данъчното облагане? Какви неща имат според вас значение за данъчната конкуренция? Мисля, че е много, много важно да се стигне до, до Съединените щати и да се разговаря с представители на съответните комисии там, защото определено е, тук е, става дума за е, глобални проблеми и правомощия за възможността да се извършва данъчно планиране на световно ниво и да се преместват данъчните плащания от страни, където има много високо данъчно облагане, към такива с много по-низко. И ние трябва да работим с е, нашите партньори на международната сцена. Работиме с Организацията за економическо сътрудничество и развитие, за да се намери един достатъчно хармонизиран начин за третиране на е, всички е, условия, които са свързани с ценообразуването, защото ако е, цените някъде са твърде високи, тогава могат да се получи прехвърляне на е, печалбите от една страна в друга. За това работиме в тясно сътрудничество с ОИСР, защото те са напреднали много по тази тема. И колко повече, колкото повече можем да подкрепим тази работата им в това отношение, толкова по-добре. По отношение на данъчните становища, за ред дружества е много важно да имат тази е, правна сигурност, какво се очаква да платят е, и ако, ако има нали, черно-бяло решение, ако правите това, това и това, следва еди какво си, няма проблеми. Но проблемите се пораждат, когато тези становища се е, използват по различен начин за едно дружество, и което получава нещо, а другите не могат. Ние установихме добри работни отношения с страните членки. Имаше нужда от чисто формални действия, сега нещата върват наред. Моята служба много често поддържа съвсем регулярни контакти с страните членки за обмяна на това, което са научили. DG.com много, има много, много ясни познания по това как се случват е, нещата, какви са схемите с тези становища. И е, когато предприемаме мерки, ние всъщност е, се базираме на е, реални случаи, казуси. Тогава излизаме с е, насоки. Господин Меси Шмидт. Благодаря, господин председател. Ще говоря на английски язик. Една от основните теми наистина в Дания е авиация, Ryanair, социален дъмпинг и както знаете, Ryanair в момента е много сериозно критикуван за социален дъмпинг търсене най-благоприятна среда и това е свързано също така с е, натиск върху е, заплатите. Е, датският съд постанови, че, що се отнася до конфликта с компания като Ryanair от страна на синдикатите по отношение на условията на работата е факт. И вчера наистина имаше е, една среща, в която се оказва, че бизнесът на, на Ryan Air е възможно просто защото има възможни разпоредби, на които се позовават, които са от общностен характер. И така обръщам се към вас, госпожо е, комисар, относно справедливата конкуренция. Вашето определение за справедлива конкуренция във вътрешния пазар, особено когато става въпрос за основни условия, е, когато органите е, ясно очертаят е, възможността за е, конкуренция и същевременно предоставяне на добри услуги, всичко това води до в крайна сметка възможността да се използват вратичките в закони международните споразумения с цел получаване на най-добри възможности за дружеството. Какво мислите вие по този въпрос, госпожо? Okay, I, I Взимам си думата. Госпожа Вестагер. Много е труден този въпрос, който ми зададохте и със сигурност няма да мога да му дам окончателен отговор не, защото очевидно тук става въпрос за равновесие. От една страна са потребителите, авиацията е либерализирана, има много по-голяма конкуренция и съответно натиск върху цените. Много повече хора могат да си позволят да летят, е, да посещават своите семейства или да отиват на почивка в други части на Европа. В този смисъл има много големи ползи за потребителите, е, през последните десетина година в областта на либерализирането на въздухоплаването. Разбира се, що се отнася и до пазара на услугите, можем да видим същото, защото се предоставят повече услуги в, е, с прес е, граничен характер. И тук вече се стига до предизвикателствата. Експлоатация на хора, те работят в една компания, друго дружество а, е, ги принуждава да а, е, бъдат наети там. Необходимо е много повече проучване и разследване. Това е факт, на който ставаме свидетели днес. Мисля, че за Европейския съюз има нещо много положително относно решението на датския съд, защото по този начин се вижда многообразието на пазара на труда в Европейския съюз и различните а, модели. Има място за тези различни модели на пазара на труда в Европейския съюз, но това има своите последствия. В стопанските кръгове могат да взимат свое собствено решение, що се отнася до синдикатите, които упражняват своите права за да могат да постигнат добри споразумения. Мисля, че е нужно много повече да разискваме въпросите откъде е отправната точка – и къде нещата напълно са, стават неприемливи. Разбира се, за потребителите винаги е много добре, когато има конкуренция. По този начин, разбира се, се развива и новаторството, на което ставаме свидетели през последните 20, 10 на 20 години в въздухоплаването. И а, знаете много добре каква би била реакцията. Е била реакцията на пътници, които просто не са могли да си позволят да се качат на самолет преди 20 години. С колегите от а, транспорта трябва да разгледаме отдалните актове, регламенти, за да можем да видим по какъв начин наистина можем да усъвършенстваме уредбата в полза на конкурентно способността и конкуренцията във въздухоплаването. Председателя. Благодаря. Мигъл Биегеш. Не, извинете първо господин Тремоза. Благодаря, господин председател. Добре дошла, госпожо комисар Вестегер. Поздравяваме за отличната работа, която сте извършили през първата си година. Активно работих в подготовката на доклада за конкуренцията. Работих съвместно с докладчика и ще предложа изменения в енергийния сектор, например. Един пример. Из Испания има много слънце, както знаете, но днес Германия произвежда много повече е, енергия от е, слънчевото излъчване. И е, това е в крайна сметка изключително важен проблем за фотоволтаичните проблеми дружества, както в моята страна, така може би и в Брюксел. В а, отрасъла а, въздухоплаване също ставаме свидетели на сериозни проблеми, които водят до сериозни а, щети и вреди за а, дружествата. В Испания също има така наречените е, летища призраци, които са изградени с много средства, а в крайна сметка не се използват и ние не можем по този начин да се конкурираме в европейски контекст. Има много подобни примери, които мога да предложа. Ще направя своите предложения за изменения. Поздравявам ви, госпожа Вестегер, за този доклад, а също така и за писмата с възражения, които са изпратени разбирам какъв е, какви са вашите усилия, работейки по конкретните случаи. Някои, между другото, не са само европейски, участват и много американски дружества. Естествено, декорациите с възражение са от поверителен характер и не ви питам за поверителна информация, но прозрачността е необходимо да се подобри относно сроковете по-конкретно, имайки предвид демократичната институция институция, която представляваме. И а, сега а, съществуващия въпрос се занимава с тема е също така а, различните практики на Google. Имам предвид и писмото с възражение, от коми... изпратено от комисията. Според вас, създава ли се проблеми по отношение а, различните възможности, които дава Google за търсене, например, на хотели или други услуги? услуги. Как точно ще разрешим този проблем? И ако комисията реши да възприеме конкретно решение, можете ли да предложите а, график? Не можем да губим още 5 години по този проблем. И Накратко, можем ли да очакваме повече писма с възражение към Google през следващите месеци или в други области, където сте забелязали, че има проблеми и, или до края на годината? Благодаря ви много. Мога да кажа, че не, не планираме да очакваме uh, а, да се приключи този процес а, на възражение. Продължават а, разследванията. Има проблеми, които са м, тясно свързани с а, сега очертания проблем заради е, доминантната позиция на дружеството на пазарите от страна на Google, например хотели, карти и в много други области. На практика оплакванията са едни и същи, рамката е една и съща по която работим. При а, сегашното а, декларация с възражение не може да се каже, ето направихме едно, значи всичко сме направили. Напротив, трябва да стигнем а, до задълбочен анализ по първата стъпка, това е много полезно. По въпроси, разбира се, които може би изглеждат и доста сходни, но това предстои. Разследванията са изключително важни, например в рекламната област политиката на Google в рекламите, оплакванията, жалбите, които сме получили. Необходимо е да анализираме от наша страна, да предоставим резултатите и отново да разсъждаваме с вас по този въпрос. Както казах, разследването е в ход, наскоро е, започна, ще отнеме време, но е, това вече е сигнал, че е голям приоритет и това е много важно за производителите, за разработващите приложения. И всичко това трябва да се подкрепи с факти и доказателства. Случай е от изключително голямо значение. Сега по летищата. Знаете, че има специален регламент на тази тема и летищата в Европа са много повече от 60% от европейците трябва да пропътуват около 2 часа, за да стигнат средно до най-близкото летище, т.е тези летища наистина са много и е необходимо да се изгради един стабилен бизнес модел ще разсъждаваме по този въпрос, включително и по графика, но може би не в момента, за да можем да спазим регламента, определен от председателя. Благодаря. Благодаря, господин Виагас. E Много внимателно се запознах с доклада и има а, два аспекта, свързани с а, обстановки, свързани с проблеми в Португалия. А, случая с а, а, възстановяването на една банка Спирикус Антус във връзка с а, нормите за конкуренция. На практика държавата вложи 5 милиарда евро в фонда за спасяване и възстановяване. Това отговаря ли на правилата за конкуренция? Защото в крайна сметка държавата е внесла тези средства. Защо да не признаем, че това е банка прекалено голяма за да фалира? И загубите на практика са покрити от а, гражданите. На второ място разпределението на храните от земеделието. Мисля, че тук не стигаме до истинските подробности. Що се отнася до отрасъл земеделие? Онова, което а, създаваме в рамките на ОСП е а, политика, която всъщност облагодетелства организациите на производителите. И а, това се случва тогава, когато проблема не е всъщност тези организации. Много е, е важно да има гъвкавост в доставките, а, а по този начин а, циклите стават изключително неподатливи на нужните промени, е, що се отнася до ценообразуването. Така че системата за дистрибуция а, е на практика накърнена. Всички се оплакват от това. Защо? Цените се коригират което на практика е сериозен дъмпинг на цените. Мляко, ориз, месо са сред тези стоки, чието цени са под производителните разходи. Имайки предвид това положение, броя жалби за този сектор, какво планира комисията да предприеме относно основните системи за дистрибуция, доставка и предлагане на стоки? Благодаря. Благодаря. Най- е, въпросът свързан с решението за банката беше взето преди да поема мандата си. Но това е случай, който внимаваме и следим много внимателно. Разходите по възстановяването и спасяването на банката са понесени на практика от испанската банкова система. При взимането на решение се дава възможност наистина е, да се спаси тази голяма е, банка и е, да се даде възможност за развитие на конкуренцията. Да, продажбата е много важен факт. По този начин част от разходите, от вложенията на практика бяха възстановени и това е изключително важно за гражданите, включително и за тези, които отговарят за взимането на решението и а, продажбата на нова банка в момента е в ход. Що се отнася до селско-стопанския сектор, варигата веригата на доставки и прочее. Това за нас е висок приоритет. Знаете, че с колегата Фил Холган Започнахме публични е, допитвания и нови насоки са разработени, за да можем наистина да имаме силни аргументи, когато анализираме въпроса, свързан с е, продоволствената варига. Сега документът е на финален етап е, и това ще спомогне много за предоставяне на по-балансиран подход, що се отнася управлението на веригата доставки. Да, когато погледнем как точно стоят нещата отблизо, знаем, че понякога има много малко увеличание за индивидуални потребители, но ако се купуват е, големи количества. Да, има допълнителен разход, но в крайна сметка е, цената е по-добра. И така, наистина трябва да се постигне по-голям баланс, по-голямо равновесие в веригата доставки, в е, селското стопанство и там, където съзрем проблеми, трябва веднага да насочим вниманието си. Благодаря. Госпожа Кейто. Благодаря, госпожо комисар. Много е, е важен въпрос, който мой избирателен регион в юго-западна Англия разглежда и взетото решение. Що се отнася до енергийния баланс? Това е много сериозен проблем, включително и за Обединеното кралство в момента. В момента нашето правителство се противопоставя на политиката за възобновяеми е, източници на енергия, което разбира се води до проблеми във връзка с постигане целите за намаляване на въглеродни емисии. Какво мислите по отношение на тази позиция и политиката? Това не е ли несправедлива конкуренция? Сега, що се отнася до югоисточната част в Англия, генерирането на енергия и проче. Искам да кажа, че в крайна сметка Хинкли, новата атомна централа в проект, създава вече проблем, защото няма да има възможност за развитие на ВИ, което направи практика е липса на конкуренция. И така, какво мислите по въпроса с тази централа Хинкли? Общо взето, искам да задам следния въпрос. На кой етап вече е, е проблем, когато един прави... едно правителство е изключително ангажиран с определен начин за добиване на е, енергия, що се отнася до съставането на енергийния баланс на страната? Много е важно да има равнопоставено, що се отнася е, възможността за развитие на ВИ. Благодаря. Thank you very much. I think it's благодаря. Много трудно ми е да дам конкретен отговор на въпроса ви. Защото трябва да се разглеждат конкретните решения, които са взети. Когато се разработват е, схемите за подпомагане, промените, които, до които те водят в областта на конкуренцията, Мисля, че по принцип това, което искаме да предприемем е да минимализираме държавната помощ е, максимално, доколкото това е възможно. Не съм била, когато се е взело решението за Хинкли, но зная, че процесът е бил дълъг, в крайна сметка целта е да няма свръхкомпенсиране, за да се минимализират разходите, които трябва да се покрият от дънакоплатците. по настояще не мога да кажа как това оказва въздействие на бъдещето развитие на цялата енергийна система в Обединеното кралство. Е, допускам, че ще има много сериозни промени е, в подпомагащите схеми за ВИ е, и тогава правителството може да се обърне към комисията, за да бъде направена нова оценка относно бъдещата им работа. Част от дебата е да се спазва не само това, че държавите членки имат право сами да определят енергийния си баланс, но това означава, че трябва да се приемат и някои от промените, които следват взимането на подобни решения. Тоест да посочим факта, че в реалната политика не само решението за енергийния баланс е, е важен, а онова, което ще се случи в бъдеще, за да се балансира и разработи многообразна система. Но аз с интерес бих се върнала към този проблем по-късно. Uh, Благодаря ви, госпожо комисар Марко Вали. Президенте, грация комисар. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Ще говоря на италиански. Имам въпрос свързан с Италия, както и друг по-общ въпрос. Банковият сектор в Италия излезе от кризата през 2009 година, но заради тази криза определени такси е, не бе възможно да се събират. Сега има над 190 милиарда загуби в резултат на това. И ето тук е въпросът ми. Господин Падола, нашият министър на финансите, е, се опитва да спаси а, банките а, с множество несъбираеми задължения. E, eh, И вече се е отпусната доста голям обем помощ. От което пък се увеличават дивидендите за акционерите. Искам да попитам по какъв начин да се направи така, че цената за това спасяване е, да се поеме от акционерите, а не от данакоплаците. Вие казвате, всичко трябва да бъде е, прозрачно, но специално в банковата система в Италия нямаме усещането, че всичко е прозрачно има е, много голямо изкривяване в еврозоната в момента, което се дължи на конкуренцията с Германия. И този фактор е отбелязан е, в докладите за отделните страни. Така се стига до неравновесие. Опитах се да задам същия въпрос на комисаря Московиси, но той не ми отговори. Не се предприемат никакви мерки за преодоляване на това огромно неравновесие между Германия и другите страни. Искам да е, попитам вас, госпожо комисар, не смятате ли, че е време да се предприемат някакви мерки? Well, on, on uh, Italian uh, banking uh, reform, we are in very close contact. Вижте, ние поддържаме много тесни връзки uh, с италианските uh, компетентни органи. Uh, ние се срещнахме uh, с министъра на финансите Падуа uh, и uh, сме се срещали нееднократно. Сега uh, по отношение на така наречените е, лоши банки, както ги наричаме образно, е, така наречените лоши е, банки са такива с несъбираеми вземания. Понякога тези вземания се цедират, за да могат банките да се освободят от тях и да започнат основната си дейност и да отпускат кредити на реалната економика. Това е една от мерките. Е, в момента провеждаме и техническа дискусия за италианските банки, но общо взето това, което правим при несъбираемите задължения, може да бъде различно, тъй като има различни възможности. Не е задължително да се отпускат е, държавни помощи. Защото ако не може а, не, а, събираемото вземане да се оцени по пазарна цена, тогава въобще не става дума а, за а, държавна помощ. Не е толкова просто за обяснение, но за някои несъбираеми вземания просто няма пазар. И тогава а, трябва да разработите методика, чрез която да определите цена на това несъбираемо вземане и тази цена да играе ролята на пазарна цена. Това е една възможност. Е, има и други възможности, разбира се, по-тясно свързани е, с е, държавните помощи. Специално по въпроса за Италия, в момента все още се провеждат технически дискусии, за това не мога да ви кажа повече подробности. Благодаря ви. Господин Анеманс. Oké, okay. is dat beter? Ja. Ik had u graag uh, met u uitgezoomd naar uw visie op de toekomst. Благодаря. Искам да ви попитам, какво мислите за бъдещето на Европейския съюз? Защото според мен се злоупотребява с политиката на Европейския съюз от страна на еврофедералистите. Аз съм член на групата Европа на народите и свободата. Знаете, че ние не се застъпваме за е, наднационалност, е, ние сме за сътрудничество между народите. Да, свободният е, пазар е нещо хубаво, в това няма съмнение. Нуждаем се и от форма на надзор, това не е проблем. Въпросът е обаче дали непрекъснато се нуждаем от нови правила. Принципите като субсидиарност понякога влизат в противоречие нормите на вътрешния пазар. Като че ли вътрешния пазар се използва като оправдание да се хармонизира всичко. Например, колегата ви е Мариан Тайсен, също а, критикува картелите в, а, да кажем, тютюно производството, а, в а, телекомуникациите, но някак си работи се на микрониво. Не трябва ли да погледнем по-общата картина? А какво да кажем за енергийния пазар? Това ли е единственият начин да се направят цените справедливи за потребителите? А, така наречената данъчна хармонизация и обществено-осигурителна хармонизация необходими ли са ни? Къде ще спрем? Каква е идеологическата основа на вашата политика, искам да запитам? Well, it is, it is very simple. Много просто е. Аз ежедневно се стремя да отстоявам това, което за мен са европейски ценности. Равнопоставено третиране, равнопоставени условия за всички така че големите и малките да се подчиняват на едни и същи правила. Смятам, че Европейският съюз има една много важна мисия да създаде нова надежда за огромния брой европейци, които се чувстват притеснени от това, че нямат работа и че не могат да издържат семействата си. Но казвайки това, веднага ще премина на съвсем техническо ниво – Моя цел е да създам истински единен цифров пазар, енергиен съюз, капиталов пазар, който може да освободи движението на капиталите, да потекат те към предприятията. Според мен това трябва да се прави в европейски мащаб, така както е било правено и до сега тъй като именно по този начин създаваме възможности за европейските граждани да благоденстват и да осъществяват мечтите си. За тази цел ни е необходим много добър баланс, включително когато действаме в европейски мащаб. Балансът ни е необходим, а, ако желаем да оцелеем в глобалното общество и на глобалните пазари. И аз сърцато върша работата си ежедневно на паневропейско ниво, а някой път и на надевропейско ниво. Благодаря. Сега, след като изслушахме представителите на политическите групи, преминаваме към въпросите от парламентаристите. Малко закъсняваме, поради което ще групираме въпросите. Най-напред Маркус Вербер. Äh, Благодаря. Накратко. Искам да се спра на три теми. В работната група е, за правото за защита на конкуренцията неодавна правихме едно проучване, т.е. запознахме се с едно проучване е, за е, цифровото общество. Бихте ли ни казали е, кога ще бъдат готови резултатите? Второ, капиталовият съюз. Как можем да интегрираме по-добре финансовите пазари в Европейския съюз? От другата страна стоят далекосъобщителните пазари, авиационния сектор, енергийните пазари, където нормите защита на конкуренцията трябва да гарантират ефективно управление от страна на държавите членки. И в тези сектори като че ли се опитваме да предотвратим интеграцията на пазарите. Създаваме предприятия, които в глобален мащаб са просто кандидати за провал, а не за успех. Как можете да е, създадете конкурентоспособност е, на глобалния пазар, а не само конкурентоспособност визави потребителя? Друг проблем, който искам да поставя, е срокът на действие на договорите, особено в цифровия свят. За Microsoft беше необходимо да минат 5 години преди да се стигне до разследване за злоупотреба с господстващо положение. При Google същото. Как може да се направи така, че да не отнема толкова време предприемането на мерки в такива драстични случаи? Господин Зимон. Въпросът ми е свързан с въпросите, които зададе госпожа Ферейра. Е, за данъчните становища и за държавните помощи. Вие казахте, че искате да създадете данъчни насоки. Според мен е, бавите се. Насоките са насоки. Те разясняват законодателството. Предполагам, че комисията вече има представа за това, кои данъчни становища съответстват на европейското законодателство и кои не. Защо не започнете да предприемате мерки на основата на картината, която вече имате? И след това насоките да ги допълвате с конкретните случаи. В противен случай тези насоки могат да отнемат години и злоупотребата с пазарно положение ще продължава през цялото това време. Вторият ми въпрос е свързан с обмена на информация. Solche genauen Einzelfalluntersuchungen. Възложено е проучване за тези пазари. разполагате ли със средствата, от които се нуждаете, е, за да проследявате автоматизирания обмен на данни? Разполагате ли с достатъчно персонал да проследявате потока на данни или ще се нуждаете от повече? Ева Пълнова. Thank you, Chair. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че сте отново тук в парламента, госпожо комисар. Искам да попитам е, докъде е стигнала комисията в разследването на електронната търговия? Разбирам, че е разпространен 15-страничен е, въпросник – сред търговците на дребно в Европа за ограниченията, когато се опитват да продават дрехи, електроника, козметика или каквито и да е други стоки. Стремите се да установите договорните и извън договорните ограничения за продажбите в интернет на различните платформи, особено през граничните платформ... сделки. И е, много се радвам, че толкова много настоявате цифровия пазар. Е, за мен и някои от е, колегите е, това е личен приоритет. Затова много се радвам да видя, че вие допълвате законодателните ни усилия с много сериозните мерки за контрол на спазването на законодателството. Бихте ли ни казали докъде е стигнало проучването на електронната търговия? Кога очаквате да получите отговори на въпросника си, който сте разпространили и какви ще бъдат е, следващите ви стъпки, като ви моля да бъдете максимално конкретна? Um, Госпожо комисар, благодаря. Най-напред благодаря сърдечно забележките за проучването за електронната търговия. Благодаря на господин Фербер, а и на вас. Очакваме в началото на следващата година да постъпят първите резултати. Както казахте, някои въпросници са доста дълги. Не 100 страници, де, но близо до 100. И е, сме ги изпратили на голям брой предприятия. Това е прекрасна възможност да се благодари на тези предприятия за това, че се съгласиха да ни помагат. Знам е, колко е, стресиращо е да прелистите такъв въпросник и да му отговорите задълбочено. Това е реален въпросник, не е нещо, което можете просто така да отхвърлите. И за това ние извънредно много ценим факта, че предприятията отделят време за да ни отговорят задълбочено, защото такива задълбочени подробни отговори са ни необходими. Така ще можем да разграничим бариерите от културно, традиционно естество и бариерите, проистичащи от договорености. Мои колеги работят по този въпрос. Надявам се тези отговори да улеснят и бъдещата ви работа. Както казах, първите резултати очакваме да постъпят в началото на новата година. Сега цифровият единен пазар. А, ние се опитваме да интегрираме пазарите под шапката на тази концепция. Защото в някои области пазарите са с силно изразен национален оттенък – много малко европейци се занимават с презгранична електронна търговия. Много малко европейци имат възможност е, да направят презграничен абонамент за услуги, да кажем за е, телевизия кабелна или за интернет, е, т.е. за телефонни услуги. Е, тук е, се поставя един друг въпрос. Как да станат по общо европейски предприятията. Защото едно предприятие възниква в национален пазар обикновено и това благодетелства конкуренцията на националния пазар. А конкуренцията на европейско ниво ще бъде благодетелствана, ако предприятието възникне в европейски мащаб и предлага услуги на европейските потребители, а не само на националните потребители. Това ще допринесе и е, за е, интеграцията на пазара. Същото въжи за капиталовия пазар. Отличен опит зная е, колко трудно е да се създадат нови капиталови средства в национален мащаб. В Дания това е почти невъзможно, тъй като националният пазар е извънредно малък по размер. Затова трябва да дадем повече възможности чрез секюритизация, чрез нови облигации, чрез каквото е необходимо на предприятията да излизат на европейския пазар и да могат да действат в мащабите на европейския пазар. Това означава и създаване на повече работни места. По отношение ускоряването на производството, които водим, е, опитваме се да ги ускорим максимално. Е, опитваме се да си служим с е, по-усъвършенствани средства за обработка на данните, за да можем да работим по-бързо. При борбата с тръстовете е малко по-трудно, защото хората, които работят върху базите данни и разработването на нови управленски средства, не винаги искат да работят с нас. Така че трябва да използваме за обиколни начини. Това е вярно и за данъчните становища. Аз казах, че ще се стремим а, да разработим насоки на основата на конкретните случаи, по които работим, защото те са източник на информация за нас. Ако искате да направите нещо по-концептуално, с което да създадете задължение, трябва да изберете не насока, а регламент – А, насоките са начин да кажем на предприятията, ако действате по този начин, няма опасност да сгазите лука. Обаче държавите членки са тези, които трябва да се променят. Те трябва да променят законодателствата си, те трябва да променят циркулярите, всичко, което стои в основата на определено данъчно становище. В Ирландия макар и за дълго време, успяха да променят системата си в Люксембург промениха начина по който изготвят данъчните становища. Сега системата им е много по-прозрачна. Ние не можем да направим насоки за кратък срок, обаче работим с държавите членки, така че да гарантираме промени на тяхното ниво в много по-кратки срокове, отколкото са ни необходими за изработване на насоки. Ако само чакаме да съберем информация за изработване на насоките, може би ще ни бъде необходимо много време. Сега за мерките и средствата. Опитваме се да ги усъвършенстваме непрекъснато. Имам предвид мерките и средствата, които използваме, но страшно много информация постъпва при нас и естествено нашият съюз има своите бюджетни ограничения, но ние се опитваме да постигнем максималното с щатните бройки, с които което разполагаме, като за тази цел е необходимо да определяме преди всичко ключови приоритети, по които работим. Благодаря, Алфред Сант. Благодаря, господин председател. Управлението на политиката за конкуренция в, един, в единия пазар се концентрира върху цифровия пазар, например, за да има справедливи и прозрачни правила и равнопоставеност. Но много често се е, е, експлуатират нови доходоносни пазари, примерно от големите многонационални фирми. И е, сега правилата за държавна помощ са направени така, че не е, отговарят на разрастващата се сложност и взаимозависимост в е, е, Европа. Не се създава и равнопоставеност. Примерно се скриват държавни помощи за отбранителната промишленост, дадени като помощи за научни изследвания. По-малки страни не могат да направят това. Економическите разлики между страните членки се разрастват до такава, до такава степен, че стават голям проблем. И изоставащите нямат възможност да стимулират нова дейност на своята територия, имат инвестиции, които не могат да, да привлекат. И имат нужда от помощ за предприемачество. предприемачество много често е, те е, нямат възможност да го кажат никаква е, влияние. Председателят се намесва. В подобни ситуации могат да създадат безредици и проблеми. Това, което работи добре при регулирането на големи конгломерати, е контрапродуктивно в периферни райони или малки фирми. Възможно ли е, примерно, да се огледат кои са периферните области в единния пазар и да се търсят други механизми? Примерно, става дума и за някои въздуш... въздухоплавателни е, компании. Може ли да се помисли за държавни помощи? за да се е, даде противовес на възможността на големите фирми да правят економии от мащаба. Ähm, Благодаря, госпожо комисар. Два момента имам да коментирам. Говорихте за единия цифров пазар – за това, че обработване на данните ще отнеме много време. А, мислили ли сте за прилагането на член 8 от съответния регламент, който дава възможност на комисията да приеме съответни мерки за ускорено обработване на информацията до сега? Това не се е случвало, но в е, контекста на цифровата економика е необходимо да се действа бързо и ми се струва, че член 8 от съответния регламент би, би ви бил полезен. После имам един малко по-политически насочен ъм, въпрос. Ключовите технологии, в които ние сме водещи, и нямаме конкуренция на европейско ниво, но на други, е, на световно ниво е, имаме. Тези кон, наши конкуренти нямат е, сходно с нашето законодателство за компетиции, за конкуренция и могат да ни да използват много по-големи средства за инвестиции. И в такъв случай ние рискуваме тези ключови технологии, развити в Европа, да не напуснат. Не смятате ли, че трябва да се помисли нещо и за този въпрос? Следващия оратор. От гледна точка, това е господин Цани. От социалистическа гледна точка е добре да има регулация между кон... в конкуренцията, но конкуренцията вече не е между традиционни а, единици, които работят в една и съща област. Конкуренцията вече е между нови и стари индустрии, например. Например, в а, сектора на градския транспорт, а, знаете за примера с Uber – и много страни членки в момента регулират или вече са регулирали подобни услуги. Но се боя, че ако от самото начало се започне с много различни регулаторни режими в различните страни членки, в бъдеще това ще се окаже проблем. И въпросът ми е, възможно ли е комисията да излезе с някакви препоръки или насоки, как да облагат, как да регулират тези е, така наречени нови индустрии. Благодаря. Госпожо комисар, за последния въпрос, дали можем да предоставим насоки, с удоволствие ще е, дам а, е, тази тема на колегата ми, който се занимава конкретно с а, е, транспорта. Напълно а, съм наясно, че не само а, държавите, но отделните градове регулират а, подобни услуги по различен начин. Зададени са ни много въпроси и не съм сигурна, че сме им отговорили още за това как точно да се третира Uber, дали е ам, служба, предоставяща услуги като такси или транспорт. Така че тук е въпрос също за балансиране. От една страна искаме да има конкуренция, от друга страна напълно закономерно е да се очаква от една компания, осигуряваща транспортни услуги, да има застраховка на пътниците, да има съответните работни условия и да си плаща данъците. И именно с това се опитват да се справят страните членки, да има баланс. Но ще предам коментара ви на колегите, които работят по тази тема. Що се отнася до междинни или временни мерки, може би е, си мислите, че аз гледам да отбягна малко е, тази тема. Общо взето, тук трябва да, бъде, да действаме и то да не направим грешки. Е, някои страни членки използват такива междинни мерки много повече. Примерно, ако става дума, да речем, за сектор на производство на плодове, там е много ясно. Имаме съответни случаи за създаване на тръстове и борба с тях и така нататък. Има различни жалби от различни гледни точки, има конкретна ситуация с пазара, но понякога е много трудно да си сигурен дали е, вършиш е, това, което е правилно. Затова в това отношение е много важно да действаме внимателно. Разбира се, обаче това не означава, че не трябва да работим за това да ускоряваме максимално нашите действия. Първо с приоритизиране на ресурсите. И един от въпросите, който ми зададохте преди това, ми дава възможност да ви покажете от тази брошурка. Надявам се, ще ви е приятно да я разгледате. тук се коментира къде са условията, където няма конкуренция. Информационни конку... технологии, енергийния пазар и ред други. Значи, тук са нашите приоритети. И да се е, създават приоритети е един от нашите най-удачни инструменти, за да ускорим и е, темпа, с който действаме. Е, държавни помощи. Модернизирах се цялата тази система през предходния мандат и сега се очаква да започне тя да работи. Защото тя дава възможност страните членки да направят много повече в рамките на същите правила сами. Без да се налага да уведомяват комисията, да се прехвърлят топката напред и назад – а да се използва регламента за общите изключения и да се вършат нещата от страната членка сама. Но има изисквания. Едното е прозрачност, значи да е ясно как се разходват парите на данакоплаците и второ е да има оценка. Дали работят нещата, ние всички сме политици, имаме известен опит. Е, знаете, че е някои мерки се решават от едно правителство, след това друго трябва да ги използва. Сега очакваме е, правителствата да разработят е, и схемите за оценка. Тогава се надяваме, че ще бъде много по-концентрирана решенията за това кои е, варианти и режими работят и кои не. Тогава смятам, че ще има и много по-голяма равнопоставеност. Също така може да се приотизира за това какво да се поставя като теми за дискусии на срещи на високо на ниво между страните членки. Мисля, че има абсолютен смисъл хората да се срещат, да обменят мнения и опит – защото понякога една страна членка има режим, който върши прекрасна работа и дори да не я копират буквално, съседите могат да заимстват елементи е, вместо да започват от нула. Също така се създава известна равнопоставеност в това как се използва държавната помощ. Благодаря на госпожа Маргарет Вестагер за а, действително толкова интересния обмен на мнения. Сега ние продължаваме с работата по нашия доклад и ще очакваме нашата следваща среща, за да чуем какво и как допринасяте за тази толкова важна тема конкуренцията.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 е, съобщенията на председателя. Бързо ще го направя, извинявам се на преводачите. Координаторите повториха е, поканата към докладчиците в Сянка да работят бързо по е, доклада за структурните реформи, за да могат да излязат пред комисията, да се уточни с координаторите и да се проведе дебат. Нови политически, новата политическа група ЕНФ съответно е, има преразпределение на квотите за времената между независимите и новата група. Конфигурациите на представителите в е, комисиите ЕНФ ще е, се изказва първо преди е, независимите. А съответно оставащите ще бъдат добавени в е, процедурата за спонтанни изказвания. Също в работната група за Банковия съюз ще бъдат заменени представителите на зависимите с НФ. Маркарни, е, управител на Банка в Ингланд, ще бъде поканен. Други говернори на банки също ще бъдат е, поканени в бъдеще. Достъп за финансиране на малки и средни предприятия, становище за споразумението за търговия и услуги, страните, които ще бъдат поканени на економическия диалог 2015 и 2016 спрямо пакета от 6 и 2 законодателни предложения Гърция, Обединеното кралство, Харватия и Ирландия. Ще има организирано общо изслушване, в идеалния случай в през септември с Клаус Редли, Европейския механизъм за стабилност и също господин Юрум Брум. Ах! Господин Брум, председател на Еврогрупата, ще се организира е, семинар. Ще изпратиме отговор на комисията по петиции по ред е, въпроси, свързани с е, ипотечни заеми. Също ще искаме обновяване на списъка към годишния доклад за Банковия съюз и е, доклада за данъците. После триалози. Окончателният триалог за посредничеството при застраховки се проведе на 30 юни. Постигнато е споразумение по всички въпроси. Финализира се текста в момента и ще се върне за консултации по правил 73 в нашата комисия през септември. Поздравления за докладчика регламента за критериите. За първия триалог се, свърши, се проведе вчера. Ред теми бяха обсъдени. Изчитат се различните теми. Постига се известно напредък, но все още има разлика в становищата и парламента ще излезе с ново компромисно предложение. Това бяха съобщенията. Сега се връщаме обратно на след, на темите ни поздравления за триалога и докладчика за първия регламент за сенчестото банкиране. Това е много важно. Надяваме се, че ще има и следващи стъпки. Ренато, ако искате, може да коментирате. Ако не, не е необходимо. Благодаря. Да кажа на благодаря на всички за огромната помощ, която получих по време на цялата процедура. Благодаря на групата, на докладчиците и на вас, господин председател, за последния триалог. Thank you, Renato. Now we... Благодаря. Сега стигаме до гласуването. Нека да направим една малка проверка. Гласувайте, моля. Окей. Okay. Who does not have voting card could show hand. Има ли хора, които нямат карти за гласуване? Фернандес? Добре, край на теста. Сега гласуваме решението от триалога за финансовите транзакции. Моля, гласувайте. One ECR too many. От екара има един човек повече. Край на гласуването. 46 за, за 5 възвърждали се, плюс още един, значи 47 за, приема се текста. Сега, следващата точка от дневния ред – извънредното обсъждане на кризата в Гърция. Случващото се е, в е, преговорите между Гърция и европейските институции е от такава важност, че определено нашата комисия трябва да заеме активна роля – Съответно имахме извънредно заседание на координаторите вторник сутринта и единодушно решихме от една страна да да използваме е, разпоредбите от пакета от две законодателни предложения, които дават възможност е, нашата комисия да има такава активна роля – и решихме също така да проведем настоящото заседание, да надградим над положителния опит, който е, се получи от е, дебата в е, пленарна зала, защото обсъжданията в публичното пространство са полезни и необходими. спрямо разпоредбите член, на член 7.1 от е, регламент 472 от е, пакета от две законодателни предложения. Направихме едно заседание при закрити врате на бюрето и координаторите с комисар Московиси. Това се предвижда в е, съответното законодателство при пред подготовка на програма за коригиране на мерки, за да може да се получи директно информация, да се предостави тази информация на бюрото на нашата комисия от страна на Европейската комисия. Много се радваме, че комисар Московиси се съгласи подобни срещи да станат регулярно явление. Също така напомнихме на Европейската комисия, че разпоредбите на така наречения двупакет създават нова законодателна рамка и задължения не само за отчетност и докладване, но и за прилагане на съответните програми за корекции с, в съответствие с възможности за а, наблюдение от страна на парламента. Комисията абсолютно подкрепи е, идеята, че трябва сега трябва да се отчита именно тази нова законодателна рамка. И преди да ви дам думата за обсъждане, нека позволете ми да ви кажа няколко много е, кратки е, свои коментара, които е, имат отношение към това какво следва да извършва нашата комисия, отделно от чисто политическите становища и позиции, които ще заемат отделни, представителите на отделните политически групи в нея. Защото според мен можем да си извадим полуки. Аз лично считам, че е изключително положителен факт е, че макар и в крайно трудни обстоятелства се постигна споразумение, което ще може да запази целостта на еврозоната. И също така мисля, че е изключително значително, че много съществено е, ресурси е, ще бъдат е, осигурени и е, предоставени като конкретен израз на солидарност с Гърция. Също така считам, че е много положителен факта, че заключенията на срещата на върха поеха ангажимент за разглеждане на преструктуриране на дълга не като намаляването му, но преструктуриране на падежите и лихвите. И също така ви припомням, че в заключенията на срещата на върха се включиха и формулировката, че тези споразумения се е, сключват при, е, с условието, че е, гръцкия парламент ще приеме съответните мерки. Много от предложенията от е, гръцката е, страна всъщност е, бяха по-устойчиви отколкото първоначалните. И също така елемента за това програмите да продължават в времето и да има справедливо разпределение на данъчното облагане и добро управление са положителни. Програмата се базира на предходните. Естествено, по време на преговорите силно спадна взаимното доверие и някои от последните стъпки на еврозоната и на срещата на върха бяха драматични, с което се добавиха нови елементи в споразумението, някои от които за наша радост изчезнаха. Някои от нас подчертаха, че е щяло да бъде отрицателно а и а, незаконно реално да се очертае и варианта за излизане на Гърция от еврозоната. И е, това не се появи като текст е, никъде в е, приетите документи от който и да бил е, орган. много съществено се подобриха предложенията спрямо първоначалните по отношение на приватизацията. Също така има и е, много сериозен е, обем от условия, които се налагат и според мен ние, това е един от двата компонента, е, на които ние трябва да обсъдим, защото става дума за обща отговорност. В заключението се казва, че се призовава на комисията и парламента да следят за максимална степен на демократична отговорност за изпълнението на тези толкова строги условия. Така че ние трябва да поискаме парламента да бъде ангажиран по, по, в по-голяма мяра в наблюдението на изпълнението на съответните условия, съдържащи се до известна степен в заключенията, но разписани вече в по-голяма ми подробности в меморандума, който в момента се изготвя. Но в заключенията на, Евро, на срещата на върха е ясно, че ние ще имаме своята роля. И накрая всичко показа колко неефективно е, неефективен е между Правителствения метод, Европейския механизъм за стабилизиране изисква да се взимат решения с единодушие, да се използват европейски пари и тогава вътрешната динамика а, е такава, че е, по такъв начин се показва с междуправителствения метод, че е, има така междуправителствена динамика, но е, трябва да се търси начин да се интегрират е, тези, този механизъм в е, общностната рамка. Е, този въпрос, според мен, е изключително важен защото европейските политики искат да трябва да бъдат базирани на европейски възможности за вземане на решения, защото в противен случай изпращаме обратен неправилен сигнал и реално страните се обръщат една срещу друга и много трудно се постига компромис. Смятам, че този момент е много важен, трябва да го обсъдим ние като парламентарна комисия, разбира се, сме за това да се използва общностния метод на всички нива. Благодаря. Сега започваме дебата. 4, 4 минути и 14 оратори имаме. Господин Георгио Кристос има думата. Благодаря, господин председател. Според мен е, гръцката криза навлиза в е, нова фаза. Погрешно е да се мисли, че положителният изход от срещата на върха е сложила край на гръцката криза. Е, на практика се стига до е, това, че е, се отмени изхода, излизането на Гърция от еврозоната и колапса на економиката, но трябва да чакаме докато няколко месеца, за да видим как ще се развият нещата и в крайна сметка да видим какви ще бъдат политическите ни различия и дали ще ги преодолеем, за да спасим и Гърция. Що се отнася до влушаването на економическото положение в Гърция? Преди 6 месеца имахме економика, която отново започна да се развива. Имахме е, излишък е, бюджета първичен, а сега сме в дълбока рецесия на економиката и е, БВП 2015 година се а, намали с, с 3 до 5%. И никой не знае точно а, какъв е размера на дефицита, с който трябва да се справим. Така че отправната точка е много негативна. Господин Варуфакис унищожи на практика останалото от гръцката економика, бившия министр на финансите на второ място – Фактът, че новото правителство не възприема, а няма ангажирано отношение към програмата, разработена от предишните правителства. И това е разликата между Гърция, Ирландия и Португалия. Вторите се справиха успешно, а Гърция не. Да, сегашното правителство ня, не прие ангажимент към програмата и с това стигна до идеологичен антагонизъм. Решението на срещата на върха в крайна сметка е резултат от ултиматум и в крайна сметка те казват, че това е, е, е един преврат срещу е, демократично избрано правителство. Предложенията, които са отправени от другите правителства към гръцкото правителство, на практика се основава на неолиберални сили. Това беше цитата и сега. Колегите трябва а, да започнат а, едно ново общуване с а, кредиторите си, защото новия план за спасяване възлиза на 85 милиарда евро. Т.е. отказва се а, един вид а, план за спасяване, а след това се искат а, нови средства. Това не е конструктивен подход. Новите мерки, които се предлагат, са насочени към стабилизиране на гръцката економика, но не и към развитието им. Нужно ни е економическо развитие в Гърция все наказваме продуктивния частен сектор, за да избегнем структурни реформи в държавния сектор. Така че много е трудно това да се направи от едно ляво правителство, разбира се, но трябва да започнем от начало. Иначе ще разискваме едни и същи проблеми през, след 3, 4 или 5 месеца отново. Големият проблем на Гърция, голямата държавна бюрокрация, държавния сектор, който губи средства и пенсионната система, която струва, която струва повече от 14% от БВП и почти 50% се финансира от държавния бюджет. Друг проблем, пред който трябва да се изправим, председателя, много ви моля да спазите регламента от 4 минути. Благодаря. Накрая. Аз е, ще ви изпратя по електронна поща анализа на ситуацията. Извинявайте, че не обърнах внимание на ограничения във времето. И накрая. Проблемът е свързан с политическа нестабилност. Както знаете, 39 депутата от е, управляващата партия не гласува е, продължението, но другите политически партии гласуваха. Тоест има елемент на политическа нестабилност – има голяма възможност Сири за управляващата партия да се е, раз, е, раздели, да надявам се, че това е, ще избегнем. Може би нови избори предстоят, надявам се, че и това ще може да се избегне, но в крайна сметка държавната бюрокрация е сериозен проблем. Председателя прекъсва оратора. Thank you very much. Thank you. Мария Хуа Родригес. Мария Хуар Родригес. Благодаря, господин председател. Миналият понеделник Европа успя да избегне голямо разпадане на еврозоната, така наречения Грексит, излизането на Гърция от еврозоната. Но трябва да признаем, че е, постигнатата договореност не е справедлива и решението не е устойчиво. Това е различно от решенията на тройка, обикновено приемани, има сериозни разлики, но виждам, че постигнатото споразумение в сегашния вид няма да даде възможност за устойчиво, справедливо решение, което заслужава Гърция. Основанието за това е свързано с политическите е, преговори и метода, който бе използван. Ние бяхме много по-близо до справедлива договореност, която да гарантира устойчивост. И е, е, на това бе попречено, защото е, погрешен политически метод бе възприят внезапно. И съвсем ясно ставаме свидетели на това. Между събота и неделя общностният метод просто бе забравен и бе използван междуправителствен метод насилствено, за да се стигне до различно разрешаване на въпроса. Комисията играеше по-второстепенна роля, а Европейският парламент не можа да изиграе ролята, която заслужава. Сега имаме е, договореност, различна от типично е, решение взето от тройката, но това трябва да се подобри по някои ключови аспекти. Първо, когато става въпрос за фискална консолидация, разбира се, трябва да има балансов, баланс на публичните финанси в Гръция. Но за всички е ясно, че темпът на фискална консолидация не може да блокира възстановяването, което трябва да се случи в Гърция. На второ място, да, нужни са реформи в Гърция, дълбоки реформи но не можем да правим грешки относно приоритетите, които трябва да се придават на тези реформи. Най-важното би трябвало да бъде свързано с изграждане на ефективна публична държавна администрация и е, справедлива данъчна система а не обичайните приоритети, либерализиране на пазара на труда и проче. Разбира се, когато става въпрос за пенсиите, да, има нужда е, е, реформа тази пенсионна система, за да стане по-устойчива. Но също така трябва да се обърне внимание на това, че не бива да се намаляват пенсиите на бедните семейства, където те представляват последна защитна мрежа, за да не изпадне гръцкото население в мизерия. Трябва да бъдем много конкретни относно реформата, от която се нуждаем. И сега вече има и нещо ново, така наречения фонд за приватизация, където отново трябва да не допускаме грешки. Нереалистична оценка бе направена на наличните активи. Нереалистично е, че можем да разчитаме на 50 милиарда активи на личност, И този фонд трябва да се превърне в инвестиционен фонд, за да бъде в полза на гръцката економика. Има много какво да се направи в тази област. И накрая дългът. Колко експертен опит е необходим, за да се стигне до заключение, че не е устойчиво това дългово бреме? Необходимо е по-интелигентен подход, за да се намали този дълг. Да, казахме, че трябва да се а, ограничи практиката на а, номинално отписване на дълга, но в крайна сметка трябва да се разреши проблема. На последно място, трябва да предложим спешно решение за мостовия заем. И виждам, че предложението, което се прави от Европейската комисия за използването на Европейския механизъм за стабилност е добро предложение. Връщаме се отново очевидно към общостен метод. Затова искам да заключа е, и приключа със следното решението за коригиране на е, е, метода, който трябва да използваме е, е прибягване към общностния метод. Трябва наистина да споеме ангажимента и комисията и Европейския парламент в тази насока, за да гарантираме, че Европейския механизъм за стабилност ще бъде използван, той ще помогне и че ще се реформира Европейския паричен съюз. Благодаря. Нотис Мария, заповядайте. Благодаря. Благодаря, господин председател. Решението на ръководителите на еврозона по гръцкия въпрос беше осъден на провал заради много сериозните фискални корекции, е, които водят до още по-голямо обедняване на населението и 40% от населението в Гърция живеят под прага на бедността. Освен това, въпросът, свързан с първичния излишък, е, не е реалистичен. Това е нарушение на а, 13 член от договора. А, бе даден оптиматум на гърския парламент да гласува по предложението в 24-часов период. Но в крайна сметка, както знаете, на референдума бе гласувано с не, а еврозоната отправи едно послание към всички граждани е, и народи в Европа, е, включително към Гърция, че Гърция не бива да се опълчва. Така че дълга спрямо БВП от 170% стигна до 180% БВП в резултат на всичко това. Тоест, дългът не е устойчив, не е управляем. И от 53 милиарда евро, които са необходими, 27 ще бъдат насочени към изплащане на а, а, дълговия пазар за покриване на вторичния пазар за покриване на а, дълговите облигации, а останалите а, средства вече ще бъдат насочени към самия дълг. А, тройката е, се опита също така да сложи ръка и на активите на Гърция. 25% трябва да бъдат използвани за рекапитализация на банките. Да се надяваме, че този процес ще бъде успешен за банките и това няма да доведе до затварянето им остава въпросът с е, приватизацията. Например, регионалните летища, които ще бъдат купени от Фрапор, германската компания, както и пристанището на Солун. Така че тройката цели да поеме е, цялата суверентност на Гърция. И а, аргументите Ала Шойбле разтърсиха основите на еврозоната. Разделяме еврозоната на длъжници и кредитори. И а, на а, закона на силните срещу слабите – Гърция има право да получи останалите 35 милиарда евро. Но това ли е Европейския съюз, който искаме? Може ли е, Германия да отговаря за налагането на нов меморандум, който съдържа всички тези ограничителни мерки? без е, никакво отписване на дълга. Гърция ще даде своя отговор на тройката. Dankjewel, voorzitter. Ik wil deze keer graag in het uh, Nederlands doen. Ik iedereen even omschakelen. Um... Госпожа този път ще се изкажа на холандски за разнообразие. Господин е, председател, ако погледнете на нещата перспективно, когато се постигне е, споразумение, всички са удовлетворени. В този случай обаче е точно обратното. Говорим за споразумение, от което никой не е доволен. Е, всички са дълбоко обезпокоени за това, което ще стане с Гърция. Е, говорим за фундаментална липса на доверие. И това доверие се изпари, тъй като през последните три години имаше среща на върха след среща на върха. Безкрайни споразумения, безкрайни дискусии, спасителни планове и нови спасителни планове. Толкова чести бяха мисиите на тройката. Когато бях председател на постоянната подкомисия за финанси в Холандия, ние непрекъснато бяхме в центрофуга, когато обсъждахме Гърция. Проблемите не са отпаднали и като преговорите ще трябва да продължат и през следващите месеци, без да знаем какъв ще е техният резултат. Надяваме се, че преговарящите ще се умеят да се справят и ще разполагат с необходимата атмосфера за работа, ще разполагат с достъпа до информацията, която им е необходима. Господин председател, трябва да се обърне внимание повече на обословеността на по-добрия контрол, за да знаем какво става. Нещо, което също зная от личен опит, е, че е, не можем е, да си позволим е, вече да изчакваме. Не може да си позволи това и Гърция, тъй като реформите са необходими. Ние вече непрекъснато това повтаряме. Гърция може да се върне на световната сцена само ако има конкурентоспособна економика. А тя няма да бъде конкурентоспособна, ако пазарът на труда остане без промяна, ако не бъде реформирана пенсионната система. Споделям опасенията, изразени от множество европейци. Споделям опасенията, които чувам, които спомена и господин Рами Правителството се казва сега, приема план за реформи против волята си. Как ще изпълни тези реформи? Как ще ги изпълни след като предишните правителства, които бяха прегърнали реформите, също не успяха да ги осъществят? Това обаче са реформи, които трябва да бъдат извършени и за това преговарящите трябва да упражнят голям натиск през едните месеци и да използват всичките си умения, за да постигнат резултат. Благодаря, е, Димитрис Пападимулас. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа колеги, нека бъдем честни. Проблемите на гръцкия народ са резултат на двоен неуспех. Първо неуспеха на гърците, който бе резултат от дейността на поредица от правителства през годините, като започнете с нова демокрация и свършите с пасок, те натрупаха дълга, те натрупаха дефицита – те направиха така, че бедните да плащат данъци, а богатите не. И това доведе до извънредно тежките ограничителни мерки, безработицата и огромния дълг. По идеологически причини е несправедливо да бъде обвинявано нашите, нашето правителство, което е на власт само от 5 месеца и да бъде обременявано с грешките, направени от правителствата 40 години преди него. Все пак това правителство се реши да поеме отговорност. И макар, че голяма част от мерките с наказателен характер, то се съгласи с тях. Нека се погледнем обаче и ние в огледалото. Изиграли с в тези преговори Европейският парламент своята роля? Не. Европейската комисия играли първенстваща роля? Не. Кой свири първа цигулка? Германското правителство, което искаше да накаже Гърция. Забравяйки станалото във Версай след Първата световна война. Тогава Германците получиха доста отстъпки. И така се стигна до германското чудо. А гърците? Дори и днес господин Шойбле продължава да настоява Гърция да излезе от еврозоната. Ако наистина искате доброто, ако желаете доброто на Гърция и на, Гърция, на гръцкия народ, Грексит или излизане на Гърция от еврозоната е термин, който трябва да отпадне от речника ви. Да, вярно е, че не беше приложен обще... общностният метод и парламентът липсваше, отсъстваше от преговорите. Новият доклад на МВФ подчертава, че държавният дълг скоро ще достигне коефициент от 200% спрямо брутния вътрешен продукт. Той ще стане абсолютно неуправляем. Ще поиска ли Европейския парламент да се търси решение? А именно преструктуриране на дълга. Което няма да струва чак толкова много пари на европейските данакоплаци. Европейският парламент трябва да изиграе фундаментална роля – контрола за изпълнението на тази програма. Всъщност, ние все още не разполагаме с споразумение. Така както си говорим тук, мостово финансиране все още няма. Германските вестници все още са изпълнени с провокативни изявления, които обесмислят постигнатото до сега. С това правителство в Германия обаче само се полага дипломатически усилия Гърция да бъде доведена до ръба на пропаста. Политически и демократики. Нека бъдем честни. Дали това ни харесва или не, единственият демократичен път напред може да ни осигури правителството на Сириза. Господин Ципрас, ние ще, с, и ние с него ще продължим да извършваме промяната, да се борим с клиентелизма и олигархията, за да направим страната си отново достойна за уважение и огледало на Европейския съюз. Защото моментът за това е дошъл. Ернест Уртасун. Ернест Уртасун. Ще се изкажа на испански. Мисля, че неделя беше черна неделя за Европейския съюз. Черен ден. Ако се погледне това, за което бе направен опит и това, което бе предложено, трябва да кажем, че парламентът бе напълно изолиран. И освен това, след референдумът не са възможни преговори от страна на Гърция и нейните кредитори. Защото не могат да се водят нормални преговори под заплаха, че всички банки ще бъдат затворени. Бихте ли ми казали кои текстове от договора бяха използвани? През 2012 година Европейската Централна банка осигури ликвидност на гръцките и на кипърските банки и се обоснова с това, че не става дума за бейлаут, за спасителна операция, а за това, че банките нямат достатъчно обезпечение. И така ми се показа как може да се постигне инфлация на банковите активи, като се извърши подобна инжекция. Словашкото Министерство на финансите – нарече Постигнатото споразумение е резултат от гръцката пролет. Това пусна е, финансовият министр на Словакия в е, Туитър. Мисля, че е несериозно. Е, постигнатото с Гърция споразумение беше ли устойчиво. Ние искаме рационална економическа програма. С 2 или 3% обаче явно ще спадне брудният вътрешен продукт. Ако погледнете данъчните цели на програмата, чрез които трябва да се постигне корекция на първичния бюджет на Гърция, там се говори за 3 до 5% увеличение. МВФ пък пред вижда е, падане на брутния вътрешен продукт с 6%. Каква е логиката на постигнатото споразумение? Мисля, че парламентът трябва ясно да каже, че с постигнато споразумение няма економическа база. Реформите, които се е, предлагат от институциите, някак винаги удрят по най-слабите ще бъде а, е, махната абсолютно минималната добавка за най-бедните пенсионери. Защо не се иска да се води борба с корупция? с корупцията или да се вземат пари от най-богатите. Иска се да се вземат пари от най-бедните. Също така искаме от Гърция да приема законодателство за 48 часа. И това е законодателство, което гръцкото правителство така и не успя да вкара в парламента в продължение на 40 години. Исканията на тройката са напълно неприемливи. Трябва в нашата комисия да сме наясно и да се противопоставим на това, че една държава членка иска експулсирането на друга държава членка от еврозоната. Трябва да заклеймим този факт една държава членка заплашва друга с експулсиране, с изгонване от еврозоната. За първи път е, се чуха предложения еврозоната да бъде разпусната. И Европейският парламент трябва много сериозно да се противопостави на подобни посегателства. Европейският парламент трябва да бъде много по-боек и много повече да отстоява европейската идея, защото това, което става с Гърция, застрашава не само Гърция, но и еврозоната. Ако правилно разбирам, тази добавка към пенсиите, за която говорихте, ще отпадне едва от март 2016 година и освен това минималните заплати също така ще пострадат едва от януари 2016. Това бе едно от положителните постижения. Господин Джонатан Арнолд. Благодаря. Целият дебат малко ми е, напомня за е, е, квантовата механика – и за слагането на котката в котията, е, за да се провери дали е, можете да я подложите на радиация и е, когато отворите котията, не знаете дали след приложената радиация котката е жива или не. А, мисля, че е, ние сега се опитваме да постигнем резултат, при който котката е едновременно и жива и умряла. Ние по същия начин се опитваме да сложим в котия Гърция и да направим с нея експеримент. Е, в продължение на е, години, който желаеше да слуша тази тема, е, чуваше от комисията, че всичко е вина на Гърция. В неделя обаче е, беше поискано от е, гръцкия парламент да приеме най-драконовските възможни мерки във вреда на гръцкия народ. И това стана факт вчера. Тези мерки минаха през парламента. Днес имаме предложение да използваме е, член 122 от договор за функциониране на Европейския съюз, за да може в спасителния план да участват и държави извън еврозоната, като Великобритания. Като се казва, че положението е извън контрола на Гърция. Значи едновременно се опитваме да кажем, че всичко е по вина на Гърция, но и не е по вина на Гърция. Опитваме се да измъкнем плащане от гърците, но и от другите. Това е а, ежедневието на хората на улиците в Гърция. Имах привилегията миналата година да извърша посещение там и мога да ви кажа, че е, те изключително много се вълнуват, те изключително силно реагират за пристанищата, за всичко, което им се предлага. Всъщност, е, в една съвременна западна демокрация са немислими условията, при които живеят е, гърците. Те са пожертвани. Всъщност има едно нещо, в което комисията е абсолютно права. Е, тя казва и е права, че сега положението е напълно извън контрола на Гърция. Тя не може да откаже да плаща дълга и няма никакъв контрол върху лостовете за това. МВФ твърди, че гръцкият дълг ще достигне 200% от, ГД... от БВП. Нищо чудно. Тази спасителна операция още повече ще снижи БВП на Гърция, още повече ще съкрати работните места и като спадне БВП допълнително, естествено, дългът като съотношение към БВП ще се повиши. МВФ не казва, че е, дългът е неустойчив, а твърди, че е извънредно неустойчив. Вярно е, че Гърция е правила грешки в миналото, но сега вече няма възможност да плати дълговете си. Виждаме, че гърците са на улиците, стъчкуват, протестират, отчаяни са от бруталността на еврозоната която иска да се защити и да се опази на всяка цена. Може би току-що отворената котия е котията на Пандора, а не котията от квантовата механика на Шръдингер. Да, може би Гърция имаше вина, обаче невъзможността да се намери решение е европейска вина. И това не е гръцки мит. Няма нужда да сте Касандра за да предскажете, е, че именно Европейският съюз създаде тази трагедия на Гърция? Вържител колега, дит акорд, дит согнант акорд... Господин Аванс, благодаря. Така, е, благодаря, казва господин Анеманс. Така наречената сделка за Гърция не е споразумение, е скандал. Това е мъртва буква. Абсолютно безполезна сделка. И е толкова договор, колкото беше договор, е, договорът от Версай след Първата световна война. Това е нещо, което ни бе наложено. Тук няма искрица надежда. Самият господин Шойбле каза, че изходът, излизането на Гърция от еврозоната все още е вариант. Всеки, който е бил за излизане на Гърция от еврозоната. По-рано беше описван като глупак. Сега обаче се намираме в много добра компания. Всъщност, всичко се свежда до това, че ако една европейска мярка е, е добра, е, това означава по-широк и по-задълбочен съюз. Същото и с единния пазар. Ние сме за единния пазар, но щом настъпи криза, щом като настъпи морален или избирателен банкрут, господин Гуалтиери и други около него пак ще ни казват, изходът е повече Европа. Има хора, които твърдят, че Европейския механизъм за стабилност трябва да бъде изцяло поверен на европейски контрол. Той ни беше наложен като догма, макар е, че той не е нищо повече от средство в арсенала на лудостта, с която сме се заели. Аз се надявам, че всички тези мерки за предотвратяване излизането на Гърция от еврозоната ще бъдат изоставени незабавно, тъй като те очернят Гърция и я унижават. Абсолютно сигурно е, че е, да бъде допусната Гърция в Съюза бе грешка. Дори в Европейския съюз. Това е, се признава дори от е, тогавашния министр на финансите на Белгия. Всички са знаели, че цифрите, които се предлагат, са неверни. Сега е време да се поправи грешката. Много по-добре е да се каже на обществото в Европа, че е имало грешка и е много по-добре да се организира излизането на Гърция от еврозоната. Самото и присъствие в Европейския съюз е неудържимо като план. Неудържимо е обединяването на системи толкова различни по своя характер, на държави толкова различни по своята история и традиции. Това е грешка, която трябва да се поправи. Изгубихме е, шанса си, изгубихме възможността да поправим тази историческа грешка. И мисля, че Европа на народите и свободата може само да съжалява за това. Е, президенте, Yo no tengo ninguna duda que el problema de Grecia no es la sostenibilidad de la deuda, sino la falta de Debemos ir a 2014, donde la economía griega, como nos ha recordado тук проблема е за срастежа. От 2014 година гръцката економика спада. Испанската економика порасна, отбеляза ръст от 1,4%. А спада в гръцката економика е 4 до 5%. Испанската в момента се твърди, че расте с около 4%, значи разликата е от 8% между двете. Значи е, правителството на Гърция пропусна историческа възможност да проведе реформи, да либерализира економиката, да трансформира е, бюрокрацията, която задушава страната. И според мен това е основната причина, която е, доведе до, тази драматично, до това драматично положение за гърците. И защо казвам, че не е проблем за устойчивостта на дълга, а, на, а проблема е с растежа. Международния валутен фонд каза, че след 2014 всъщност дългът е започнал да става устойчив. Защо е бил устойчив тогава? Сега не е, защото тогава имаше економически растеж. А сега економиката им се срутва. И какво може да се прави в момента за нея? естествено реформи, които е, се опита, бяха е, направен опит да бъдат въведени миналата година. Докато няма реформи, няма да има растеж. И тогава ще си остане е, така или иначе въпроса за устойчивостта на гръцкия дълг. Та, гръцкото правителство имаше историческа възможност и сега има, може би, последната възможност да получи подкрепа и да се опита да преобразува страната, да задвижи индустрията, защото единствено това ще даде на гръцкия народ възможността, която заслужава. Младите хора да имат бъдеще, обещаващо бъдеще. Ако не, ще осъдим гърците да изпаднат в положение, от което не могат да се измъкнат. Затова нека да бъдем прагматични. А ако а, е, реално гръцкото правителство поеме ангажимент за провеждане на структурни реформи в полза на економически растеж, нека да бъдем щедри към тях и да им дадем помощ, за да може да има силен економи... положително е, въздействие от тези реформи. Не може да се оставя економиката да отбелязва спад от 4-5%, но ако това не се случва, много ще е трудно да ги подкрепим. Елиза Ферейра. Колеги, проблемът е изключително е, сложен, за да го тълкуваме само по политически е, позиции и да си играем на игрите с прехвърляне на вината. Затова ще се спра само на възможностите, според мен, да помогнем. И то да помогне нашата комисия в парламента по економически и парични въпроси. Наше задължение е да виждаме обективните факти, е, в дух, който да е, е в посока, че ще направим всичко, което е необходимо, да опазим е, еврозоната и е, Европа неразделни. За мен това е от ключово значение. Два са проблемите. Проблем единият е по същество, другият е проблем на методиката по същество валутния съюз е, създава и тенденции за дивергенция вътре в е, себе си. Това се знаеше от самото начало, но все пак е, вървяхме в посока единна валута, защото това беше политически проект. Смяташе се, че еврозоната ще може да се създаде, защото има политическа воля да попълни празнотите, които съществуваха. Това се знаеше още от проучването за това дали е възможно да се направи е, общата валута. 5% от БВП бяха предвидени за справяне с кризи, е, които евентуално могат да се случат. Съответно е, се създадеха съответните е, механизми. Механизма за обменния курс и бюджетните възможности. Това е първо, нека да не забравяме това. Второ, след първата криза се наложи една програма, в която нямаше съответните подходящи инструменти и се започна с а, а, играта на економии. Но там а, резултати не се получиха. Съжалявам, че го казвам, но така е. Програмите за економии не донесоха резултати. Сега краткосрочно говориме. Добре, е, преди 5 месеца страната била 0,5% растежа, сега е още по, а сега много повече. Но нека не забравяме, че а, и си имаше това съответна цена. 8% за Португалия, 26% за Гърция. И е, какъв, е, какъв е смисъл да се правят е, такива мерки за пригаждане на економиката? Та, когато се оценяват програмите за економии, нека да се оценяват и с оглед на именно на това. В разгара на кризата мерките за економии забавят. Забавят значително растежа. А изключителните мерки за економии забавят економически растеж с изключителен темп. И по този начин се увеличава данъч, дълговото бреме. Така че това е, това е чисто економическа зависимост. Аз ви цитирам е, изявления от доклади на МВФ. Така че нека да а, си помислим и да, дадем, да си дадем ясна сметка, че подкрепата за Гърция бе заплащане на кредиторите и се възприема различно в Европа в края на кращата тези, които дават заеми на губеща банка, губят те самите. Ние искахме да помогнем, за да няма и е, разпространяващи се вълни на поражения в други страни. После, този проблем трябва да се изведе от държавен контекст на общностно ниво. Така че е, ролята да има възможност да се упражнява контрол за програмата, да се търси растеж, да се намери, да могат гърците да плащат дълга си. Междуправителствените дискусии водат само до боричкания. И всъщност Европа е създадена именно за да се противостои на подобни боричкания. Uh, yes, uh, thank you, Uh, think... Господин Розати. Благодаря. Мисля, че основният проблем тук, е, дори тук в нашата зала, ние тълкуваме по най-различен начин случващото се в Гърция, причините за това и естествено не можем да се споразумеем и какви ще са лековете. Нека да коментирам някои от е, тезите, които бяха застъпени тук и с които не се съгласявам напълно. Някои казват, че причината е мерките за економии. Елиза сега е, цитира доклад на МВФ, който също съм чел. Проблема с Гърция е, че е неизбежно да има мерки за економика, економия, извинете, защото е, държавата нямаше средства – и в един момент финансовите пазари просто отказаха да дават пари на гръцката економика. И тогава имаше и много голям първичен дефицит в бюджета. И значи, за да не се случи съвсем ясен, открит банкрут на държавата, Гърция се обърна към страните членки и МВФ нямаше вариант да се продължи с разходи в тази темп. Неизбежно беше да има економии. Така че това са елементарни, елементарни економически е, явления. Като се намалят публичните разходи, естествено, че ще се получи рецесия при определени условия. Но Гърция нямаше никаква възможност. МВФ казва, че е, за страни, където имат марш за фискални маневри, маневри би било е, е, глупаво да се върви с економии, но за Гърция това не беше възможно. Защото е, беше въпроса да се възстанови доверието чрез мерки за економика, да, има, да получи Гърция достъп до нормално финансиране. Но а, това не стана. Това първо. Сега, всички знаем, че мерките за економика са, не въздействат добре на а, растежа, економическия растеж. Но Гърция нямаше друга альтернатива. Нека не бъдем лицемерни. Второ. Парите от кредиторите се казва, че трябва да отиват за инвестиции, а не за плащане на дълга. Така се твърди. Но тук логиката е абсолютно неправилна, защото ако една страна е задължняла, задължняла и трябва да си плаща вноските по дълга, ако тя не ги плати, трябва да обяви е, фалит. И тогава е, вече е проблем откъде ще дойдат альтернативни среща на финансиране. Така че е, помощта от страните членки беше е, да се даде е, на гръцкото правителство е, глътка въздух, да използва собствените си средства от данъчни постъпления, за да може да продължи нататък. И това не се случи. И а, напълно разбирам колко са стр... големи са страданията и жертвите на гръцкия народ. Но все пак да не забравяме, че нивото на заплащане и нивото на пенсиите беше прекомерно високо спрямо възможностите на тази страна. Гърция живее на кредит вече 15 години и нивото на заплащането се увеличаваше много по-бързо от нивото на производителността. И тук трябваше да има корекции между нивото на заплащането и нивото на пенсиите. Това е неизбежно, за да може доходите да съответстват на нивото на развитие. И нека да ви кажа и още нещо. В сравнение с нивото на пенсии, в момента в Полша БВП е същия на глава от население, като в Гърция. Но в Гърция средната пенсия е двойно по-висока от тази в Польша. Това е просто неустойчиво и някой трябва да каже на гърците, че те живеят на кредит вече дълги години, само че никой май не смее да го направи. И накрая Добре, да приключа за едно заключение. Нека да гледаме в бъдещето. Има сделка, но тя е само началото на целия процес. И сега трябва да се направи така, че да се изпълнява програмата, защото между европейските партньори и Гръция не съществува доверие. Затова трябва да бъдем много скрикни за, изла... за условията и да наблюдаваме изпълнението им. Благодаря, Ренато Соро. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Аз съм съгласен, че 15 години Гърция живее по-широко, отколкото може да си позволи, но това не е нищо ново. И не означава, че е, това е проблем в е, поведението на гърците, така да се каже. Е, те добре са харчили пари, но нека да не забравяме, че ги финансираха банките, които продължават да дават пари на гър... гръцкия бизнес. Така че там играят много външни интереси. И тези интереси също са източника на е, у, прекомерното увеличаване на задлъжнялостта. Гърците е, живееха е, не според доходите си, защото банките им позволяваха. И когато е, банките рискуваха да фалират, защото имаха твърде голяма експозиция към гръцки ценни книжа, и се поиска намаляване на дълга и от частния сектор и от Европа, за да се спаси Гърция, беше ясно, че голяма част от е, парите, дошли от Европа, отидоха за рефинансиране е, на банките, а не в подкрепа на гръцкия народ. А пък е, това да живееш не според да се простираш извън чергата си е, е, е факт, който е известен. Сега вече трябва да се работи за мерки за економика, но трябва също да се мисли, защото в случая ще има огромен спад на доходите. 25% спад на потреблението. Какво ще означава това за Гърция? а, на моменти а, е, потреблението е сведено до нула или до минимални нива. Значи това е страна, където 40% от населението живее под а, е, прага на бедността. А, е, не могат да си позволят дори лекарства да си купуват. Това е абсолютно а, погрешно решение на един такъв проблем в Европа. И Ципрас го каза ясно. Добре, ние си признаваме, че има грешки в миналото, но искаме да се променим. Обаче с цената на защита и на най-бедните. И като се има предвид това, независимо от ситуацията, е, Европа реши, че ще налага наказателни мерки. И е, не иска да признае, че мерките на економика не постигнаха успех е, и че се рискува бъдещето на Европа. И ние това трябва да обсъждаме. Не Иран, не Близкия изток. Да видим какво се случва тук нашия проблем. Да не, да не продължаваме с тези безсмислени спорове и кой е прав и кой не е прав. Да помогнем на гръците да излязат от кризата. Сега чакаме избори Франция, Германия. Тогава чак ще мислим как да помагаме на гърците. 500 евро, милиона европейци зависят от това как се грижим за тях. И не можем тук да, реш... да определяме кои са добрите, които са лошите. лошите. Ние трябва да защитаваме интересите на всички. Людък Нидермайер. Господин Нидермайер. Благодаря, господин председател. И аз ще се опитам да подходя прагматично, а също така и специализирано по няколко точко. Първо, споразумението от понеделник преди, преди обяд рано сутринта сигурно не е най-доброто, но с това разполагаме. Радвам се, че вчера гръцкото, гръцкия парламент е, гласува положително. Сега е, е мястото на правителствата от Европа, също така място и на гръцкото правителство да изпълнят ангажиментите си. На второ място. Защо разискваме излизането на Гърция от еврозоната? Това е загуба както за политиката, така и за економиката. Вярвайте ми, аз много добре зная какво значи а, е, а, е, работа с нова валута, въвеждане на драхмата сега. Това означава, че няма да има никаква надежност е, в економиката. Това ще бъде също така лош знак за, за хората, за кредиторите, за а, инво, инвеститорите. На трето място, устойчивостта е нещо много важно. Важно е за всички, включително и кредиторите структурите, имайки предвид, че парите идват от данакоплаци. Така че в крайна сметка изключително важно е да се говори за това. Що се отнася за устойчивостта на гръцкия дълг? Ние не знаем още дали е устойчив или не. Всичко зависи от условията нарастването на економиката в Гърция не може да се увеличи наистина драстично. Аз имам своите изчисления може би при БВП 4% е увеличение, след това ще имам, разбира се, имам предвид и инфлация от 2% или колко баланс може да се направи и въобще цифрите могат да се изчислят. Важното е обаче друго. Ако има а, салдо, баланс добър, това плюс-минус малко е добре, но тогава дълга може би ще бъде а, устойчив крайна сметка. Във всеки случай, това може да се случи и с други страни, които дългът е 40 или 80% от БВП. Така че надявам се, комисията ще може да ни е, представи различно изчисление, различно перспектива от тази предложена от МВФ високо цени, МВФ. Но това, което чете малко ме очудва. На последно място, споразумението е, се очертава много голяма роля на кредиторите, дори и надзорна. Разбираме е, защо това се казва, но ако имаме право да оказваме въздействие на политика, това е много голяма отговорност, така че в Еврогрупата и съвета трябва да се говори как ще се направи именно тази, как ще се организира това наблюдение. И в крайна сметка, както казах и в началото, радвам се, че положението е такова. Би могло да бъде по-добро, разбира се, но в крайна сметка има и добър шанс за успех от страна и на гръцкото правителство. Благодаря, Петър Зиман. Уважаеми колеги, не, не трябва да допускаме една грешка, според мен. Не трябва да е, навлизаме в дебат, който е, води съвета. Ние не сме съвета. Съветът взима решение а, дали ще се разрешава проблема с ползвайки метода на междуправителствен подход. Миналата седмица а, бе проведена много важна среща и бе разрешен а, а, един въпрос. Сега, какво трябва да правим ние? Ние трябва да следваме онова, което гласоподавателите са ни възложили. Ние сме представители на гражданите. Трябва да анализираме последствията от това споразумение върху гръцките граждани, независимо кой е виновен. Ние трябва да се интересуваме от положението на хората, които живеят в страната. Защото, ако разбираме е, правилно Европейския съюз, ако разбираме ролята на Европейския Европейския парламент като говорител от името на гражданите, просто няма как да изпълним ангажимента си. И е, е, в четвъртък е, след обед гласуваме, например, по въпроси, когато, които са много важни за, може би, хората от цял свят, а много малко хора присъстват в залата. Така че, когато подхождаме към такива въпроси, трябва да подхождаме с критично око. Трябва да имаме предвид как въздействат проблемите върху хората. Пенсионната система винаги е в фокуса на вниманието. Да, добре. Но Какви са основните въпроси? На какво трябва да погледнем ние много сериозно? На въздействието на всички тези аспекти върху хората. Например, пенсионната система е, е, е в състояние да поеме удара, както в моята държава, например, е, сектора социална защита може да и осигуряване може да го направи, това е добре, но не много хора могат да се радват на подобно социално осигуряване. Не трябва да разглеждаме единствено и само мерките, които водят до подобряване економическото състояние на страната. Трябва да ни интересува социалното положение е, на хората, какво се случва с семействата, да не би да искаме да умират хората там. Е, вероятно сме съгласни, че наша е работа да отправяме искания, искания за реформи. Да, съгласни сме. Можем, разбира се, да имаме различна позиция относно това колко задълбочени следва да бъдат реформите. Но едно е вярно. Нужно е да има реформи, за да могат хората да продължат да живеят в Гърция, да не се разболяват. и а, да може да се гарантира, че нито държавата, нито Европа ще ги изостави. И само когато постигнем това, тогава Европа ще отговаря на целта, за коя, заради която е създадена, т.е. общност, със солидарност за гражданите в Европа. Ако пренебрегнем това послание, значи, че просто не сме си свършили работата, не сме си изпълнили отговорността и Европа ще се срамува от нас. Thank you. Благодаря. Спонтанни изказвания. Софи Индвелт. Yes, thank you, chair. Um... Благодаря, господин председател. Не се тревожа толкова относно разрешаване на проблемът в Гърция. Мисля, че рецептурника е добре известен. Имаме добри идеи, чухме и лоши. По-скоро ме тревожи Европа. Това, което ме поразява относно от миналия период е колко отровен е станал дебата. Как европейците говорят е, един за друг като за карикатури. Нито господин Ципрус, нито господин Шойбле като че ли не иска да се ангажира с договореното. Много се тревожа за бъдещето на Европа с цялото ми а, уважение към господин Анимас зад мене, не мисля, че е добра идея да се раздели Европа, да се превърне в митнически съюз. Просто напълно забравяме като че ли факта, че трябва да погледнем и навън към света в 21 век. Ако искаме да запазим качеството на си на живот, Европа трябва да е силна. Странното нещо е, и мисля, че целият свят по този начин ни гледа, че проблемът в Гърция е, е управляван. Ние сме се справили с по-големи проблеми на нашия континент. Не в това състои въпроса, по-скоро с фалита на междуправителствения метод. И факта, че сме създали еврозона, която не е подготвена да разрешава проблеми, нито с политически промени след избори. Ясно е, че Гърция спешно се нуждае от реформи, както вътре, така и извън еврозоната, но Европейският съюз и еврозоната също се нуждаят от структурни реформи, защото в противен случай този тип кризи ще продължават да ни нападат. Така че трябва да направим начин не само а, да възстановим а, функционалността на гръцката економика, но също така да се върнем към модела на Европа, който работи на принципа на компромиса. Ако, ако погледнем каква е била кървавата история на този континент, мож, можем да твърдим, че сме постигнали чудеса при приближаване на позициите и заличаване на различията помежду ни. Иначе няма да има бъдеще за нас. Благодаря. Майк Макарти не е в залата. Бягаш. Е, е, Много внимателно изслушах казаното до тук. Очевидно, бих желал и аз да изразя дълбоката си солидарност с гръцкия народ, който преминава през такъв труден период. Мисля, че трябва да се възползваме от този момент отново да отхвърлим така наречените преговори и наистина е изключително несправедливата позиция на Европа въпроса свързан с еврото и всичко останало, което ясно сочи, че всичко това е един инструмент създаден за доминиране доминиране на бедни страни от страна на силни. Така че държавите все повече и повече да осъзнават своето задълженост и подчиненост, просто защото економиките им са по-слаби. Много трудни условия, почти извиване на ръцете бе изхода. И това ли е основополагащото за създаването на Европа? Трябва да се възползваме от тази възможност да се опитаме да помислим какво да предприемем, за да променим положението, защото Европейският парламент всъщност гласува за ам, еврото и пакта за стабилност, както и всички а, пакети актове за економика и стабилност. А сега съжаляваме, съжаляваме за несправедливостта. И повечето, които се изказаха, са хората, които подкрепяха цялата тази архитектура, довела ни на това положение. Много ясно трябва да се каже това. Благодаря, госпожа Матиас. Благодаря. Говорим за бюджетна строгост и дисциплина на економика, економии. Има голяма разлика обаче между а, корекции в бюджета и съкръщения на бюджета. Стриктните економики, економии, прощавайте, не можаха да изплатят дълга нито на Португалия, нито на Гърция. Това е много важно. Когато говорим за бюджетна строгост, е, тоест, е, фактите, а, а, а, а не това пристрастяване към фразата, можем да а, е, стигнем до анализ, че наистина бяха прекрачени някои непреодолими позиции, нещо немислимо за Европа. Говореше се за изход на Гърция от еврозоната, а необходимо да говорим за солидарност. Солидарността е заложена в договорите, но вместо това говорим за цялост на еврозоната еврозоната. И именно този а, аргумент бе въведен в дебата от господин Шойбле, а не от а, гръцкото правителство. Така се отваря вратичката за начало на а, разисквания за разрушаване на еврозоната. Какво се случва с демокрацията, която е основополагаща за Европейския съюз? Европейския съюз никога не е бил демократически проект, а поне, поне съюз на демократични държави. Какво сега виждаме? Отказ на тези демократични държави. Отрицание, по-скоро изнудване наказание на хората, На това ставаме свидетели, без економическа обосновка за всичко това, без каквато и да е обосновка и мисля, че трябва да започнем да мислим за европейския проект отново. Разговаряли сме по този въпрос и преговорите ни показаха според мен, че германското правителство и намеренията им стават ясни. Това е логика на изнудване, противоречаща на оцеляването на европейския проект какъв е европейския проект в крайна сметка. Надявам се, че няма да има повече ултиматуми от идеологичен характер, какъвто видяхме на среща на върха. Председателя, благодаря. Няма други желаящи да взема думата по е, е, спонтанните изказвания. Анна, е, изтече ни времето. Много моля накратко. Благодаря, госпожа Гомеш. Няма ангажираност нито от господин Ципрас, нито от господин Шойбле. Това не е споразумение, това е ултиматум, аб, аб, аб, абсурден, непостижим, нереализиран, това е срамота несъвместима с принципите на Европейския съюз. Унизителен оптиматум беше другата възможност да излезе Гърция от еврозоната, което е противозаконно това е, е, води до някаква радикална промяна в Европейския съюз. И се надявам, че нашата комисия със съответните отговорности в парламента ще поддържа позицията на Европейския парламент – и е, ще отстоява присъствието и е, прибягването към е, общностния метод, когато се разрешават подобни проблеми. Каква е ролята на комисията, когато излезе този доклад на МВФ? Мисля, че въпросът с дългата някакси бе скрит отдолу под масата, след което под натиска на американците МВФ го извади върху масата. Призовавам германските колеги от ляво и от дясно, от тези, които са проевропейски настроени. Прочетете водещата статия на, на Нью Йорк на Нью Йорк Таймс разрушителната политика на Германия. Добре, но на всички нас ни трябва прекъсване на всичко това. Доктор Стрейндж е, Лъв, странната любов, е, чието усилия са насочени към разрушението на Европейския съюз. Трябва да спрем това. Председателя, благодаря. Мисля, че ние проведохме нашия дебат и мисля, че това трябва да е само първия от поредица разисквания. Трябва да продължим да работим по темата за Гърция. На първо място по отношение разпоредбите от двупакета и на второ място да изпълним ролята си при наблюдението на новото споразумение. Ще има форум за дебат, разбира се. Има различия между политическите тълкования на въпроса, което е съвсем естествено, но е необходимо е да проведем и дебат, в който ще се опитаме да потърсим общото помежду ни. Може би никой не отрича, че каквото и да се получи по споразумението добро или лошо, ние всички сме съгласни, че ако то не бе постигнато, нещата щяха да бъдат още по-лоши. Това поне е добро отправно начало и както вече бе казано господин Майерт, друг изход би бил много опасен не само за гръцките граждани, но и за Европейския съюз. Така че това е една основа, върху която може да се запази единността на еврозоната. Гръцко, гръцкия парламент подкрепи голямо мнозинство а, мерки, някои от кои, по които вече имаше тяхното съгласие в хода на развитието на събитията, така че за мен това също е положителна стъпка както и факта, че по настоящен пред няколко минути финландското, финландския парламент гласува и подкрепи споразумението за използване на Европейския механизъм за стабилност. Това е много важна стъпка за предоставяне на мостово финансово подпомагане, решение. Това са пари предвидени, съществуващи в механизма, така че този въпрос пак е, до сега е бил разглеждан малко в по-драматична светлина, отколкото трябва. Въпросът е технически разрешим и това е а, общностен инструмент – и, както казах в началото, може би е, подобен подход е много по-подходящ, отколкото междуправителствен инструмент да бъде използван. Съгласен съм, разбира се, с всичко казаното от колегата Майрзес във връзка с е, устойчивостта. В крайна сметка трябва да се стигне до а, е, устойчивост, но са нужни реформи. И не може да се обвинява сегашното правителство, че реформи, планирани от предишни правителства, не са извършени, но пък отговорността на сегашното правителство е да предприеме е, свои реформи. Аз си спомням един случай, е, 94 40 2009 година по време на Маршал плана се изиска от а, италианското правителство да реализира повече растеж в своята економика, а не толкова много а, економии тогава а, правителството се занимаваше с, с строителство и заключението крайна сметка на срещата на върха е, за 35 милиарда евро, които да бъдат е, е, предоставени в самото начало е важно решение, така че е, надявам се, че и комисията сериозно ще се намеси относно проследяването, извършване и привеждане в изпълнение на решението на срещата на върха за тези средства, които са насочени основно към инвестиции с цел е, е, стартиране на економиката на Гърция Необходимо е, разбира се, да се разработи конкретна програма за реформи, необходимо е да се започне работа по нея. Програмата трябва да стъпва на принципа на солидарността. Господин Драги има представа за точна, точния обем на тази програма. Това е най-голямата програма за солидарност, но тъй като Съюза е, е единност, е, е, единение от граждани, не всички имат една и съща парична единица, така че много е деликатен въпрос, но се надявам, че ще се стигне до успех. Никога В... Мисля, че по-настоящем ролята ни е всички ние активно да участваме в този процес, да подготвим план възоснова на работата на нашите координатори, съв... координатори съвместно с Евро... Европа Европейската комисия, Европейския механизъм за стабилност и всички останали участници, национално е необходимо е наистина е, да а, насочим процесите към демокрация и общностен принцип на решение. Необходимо е бързо, с политическа енергия и добра воля да се навлезе на етап а, реформа на паричния съюз. Благодаря за този дебат. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред която е проекто доклад относно споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария, предвиждащо мерки, еквивалентни на тези определени в директива 2003-48 относно данъчното облагане на доходи и спестявания под форма на лихвани плащания, докладчик е Епе Кофорд. Е, както е, знаете и разбирате, ще трябва малко да съкратим времето за този доклад. Моля докладчика да бъде максимално кратък. Заповядайте. Е, Благодаря, господин председател. Аз стоя на пътя между вас и вашия обяд, както е обичайно да се казва. Въпреки това ще очертая значението на проекта. Това е голяма стъпка в отношенията между Европейския съюз и Швейцария. Доближаваме се до повече прозрачност и до по-сериозна борба с неплащането на данъци. Това е и част от срамежа на швейцарското правителство да се доближи до стандартите, глобалните стандарти на Организацията за економическо сътрудничество и развитие. Тези стандарти и изискват автоматичен обмен на информация с цел борба с неплащането на данъци, повече прозрачност в отношенията между данъчните органи в цял свят. Според споразумението ще се ограничат възможностите на данакоплаците е, да не плащат е, данъци, като е, изместват печалби и средства другаде. Освен това, не става дума само за приходи като дивиденти, но и постъпление от продажба на финансови активи, лихви, и сълда по сметки. Ние, като социалисти и демократи, смятаме, че има място за по-нататъчно усъвършенстване на това споразумение и за това препоръчваме на комисията нашите идеи да бъдат взети предвид при бъдещи преговори за автоматичен обмен на информация. Въпреки, че е, мандатът не позволява да се внасят изменения в проекта на споразумение, трябва да се помисли върху бележките, които се съдържат в доклада на парламента по този проект. Нормативната уредба е много детайлна. Аз ще спестя тези подробности на комисията. Не искам да се спирам на приложението към проекта, което е извънредно детайлно, но ще направя няколко бележки за бъдещите преговори и бъдещото споразумение трябва да има задължително разкриване на релевантната информация във връзка с сметките. Това е много важно. Е, разкритата за една държава членка информация трябва да бъде автоматично достъпна е, за другите държави членки, като трябва да се помисли за разширяване на възможността за предоставяне на информацията и на трети страни, които спазват европейските стандарти. Европейската комисия и швейцарските органи трябва да помислят за задължителен механизъм за решаване на спорове, когато има спорове във връзка с тълкуването и прекратяването на споразумението или с неговото изменяване. За да има единство и логика, бъдещото споразумение трябва да съответства естествено на първо място на европейското законодателство. В момента споразумението не предвижда никаква гъвкавост, която да позволи приспособяването му към новоприети нормативни актове на Европейския съюз. То е изцяло съобразено с стандарта на ОИСР. Така че е, трябва е, да Приветстваме споразумението като цяло. Смятам, че то е стъпка напред, но има какво да се подобри в него, когато бъде преразгледано в бъдещ момент. Благодаря, господин председател. Опитах се да бъда максимално лаконичен. Благодаря ви. Сега следват докладчиците в сянка. Първи е Андреас Шваб. Благодаря, господин председател. Извинявам се, за това, че е, се наложи да работим по тази тема буквално при началото на лятната почивка. но искам да взема отношение към е, начина по който се съгласи съветът с швейцарската позиция. Мисля, че тук е, можем само да приветстваме това, което направи съвета, защото е, това, което правим е да се борим е, с избягването на данъците страни извън Европейския съюз. Важно е да се знае, че хората вече не могат да си укриват парите в тайни швейцарски сметки. Затова ние приветстваме постигането на споразумение. Това обаче, което на мен не ми прави толкова добро впечатление, е, че докладчикът господин Крофорд обосновава е, оправдава този е, сравнително елементарен текст на съвета. Ние не можем да внасяме изменения в него, за съжаление, съгласно член 56 алинея 1 от правилника за дейността. Моля да погледнете внимателно този текст. Член 56 алинея 1. Обосновките са полезни само ако могат да бъдат гласувани. Комисията трябва да има възможност да внася изменения в такива текстове. За съжаление, случаят тук не е такъв третото изречение от алинея първа се казва, че председателят може да заличава дадените разяснения. Затова, господин председател, много бих се радвала, ако ни кажете какви са намеренията ви преди отново да е, разговарям е, с докладчика. Ако няма възможност за промяна на разясненията, няма смисъл да се е, продължават разговорите за резолюцията. Вярно е, че резолюцията има голямо значение с оглед е, бъдещото споразумение, но, както е, беше казано от господин Крофорд, е, не сме наясно за европейското законодателство тук. Прилагат се само стандартите на ОИСР и те се и цитират. Така че искам да знам какво възнамерявате да правите във връзка с разясненията. По член 56 алинея 1, господин председател, имам нужда от тази информация, за да мога по-нататък да разговарям с докладчика. Госпожа Лунес, благодаря. А, всъщност, госпожа Свинбърн, да, нашият представител трябваше да се тръгне, за това съвсем кратко. Ние смятаме, че трябва да се измени споразумението което действа. За това приветстваме проекта, но не сме съгласни с някои негови пунктове в обяснителния меморандум. И то несъгласието ни е, е категорично. Искам това да влезе в протокол. Кора. Кора. Благодаря, господин председател. Я аз съвсем кратичко. Преди около 10 години всеки щеше да си помисли, че сме полудели, ако обявяхме, че ще има такова споразумение с Швейцария, но сега пък е, можем да отчетем, че правим положителна стъпка напред. Мисля, че докладчикът е изготвил един много качествен доклад. Е, няколко дребни бележки имам. Докладчикът е, предлага отчитането да се извършва на три месечие, а не ежегодно, както първоначално беше предвидено. Аз нямам нищо против, но трябва да се уверим предварително, че данъчните администрации ще бъдат в състояние да правят отчети с такава честота. Това въжи не само за швейцарската данъчна администрация, но и за данъчните администрации на държавите членки. Трябва да сме сигурни, че е възможно те да се справят с тази задача всяко три месечи. Второ, смятам, че успехът на това споразумение зависи и ще зависи от е, отзивите, които ще се получат е, за е, резултатите от прилагането му. Тогава ще може да се прецени дали е полезно или не. Тогава ще може да има и стимул, разбира се, за държавите членки и за Швейцария да играят по правилата. Това е всичко. Thank you. Благодаря. Мигел Вегас. Е, Лемзо o и acompanhamos. Благодаря. Прочетохме доклада. В общи линии подкрепяме направените препоръки. Това споразумение с Швейцария е много положителна стъпка, особено що се отнася до автоматичния обмен на информация – Съгласни сме и с това, че такъв обмен трябва да се осъществява по-често. Съгласни сме и подчертаваме, че вече не трябва да има необходимост от предварителни споразумения за обмена на тази информация, защото всички изключения, които са предвидени, всъщност могат е, да доведат до лишаване на споразумението от неговото съдържание. Съгласни сме с разширяване на информацията, така че тя да включи и е, данни е, за физически лица, титуляри на сметки и прочие. Изпитваме известни опасения, защото според споразумението, то трябва да влезе в сила през 2018 година. Защо чак тогава? Защо да нямаме споразумение и преди това? Знаем, че е, така или иначе ще отнеме време за, да се започне прилагането. Е, смятам, че от огромно значение е факта, че доста данакоплаци се крият зад разни структури офшорни дружества, фундации и други подобни. Това е, споразумение несъмнено е положителна стъпка, но смятаме, че има и други средства, които могат да бъдат използвани от е, недобросъвестните, за да укриват данъци. Изтичането на средства към офшорните зони е огромен проблем. Има 122 000 такива фантомни структури в офшорните зони, съгласно доклада, които се използват за укриване на данъци. Това са минимум 130 000 души, които стоят за тях. Но разбира се, ние подкрепяме докладчика в неговата работа. Председателят по въпроса зададен от господин Шваб ще направя проверка. Можем да помислим също за е, преобразуване на тези разяснения, на този обяснителен меморандум е, в текст подлежащ на изменения. Но е, ще направим проверка на правилата и ще отговорим на вашия въпрос по-късно. Господин Кофорд, искате ли да кажете нещо в заключение? Да, благодаря. Благодаря на докладчика в Сянка. Естествено, че е, искам да благодаря на докладчиците в Сянка, нещо, което забравих да направя в е, уводното си изложение. Да, ще помислим за разясненията по доклада. Надявам се да можем да съгласуваме такива и ще намерим вратичка, законосъобразна вратичка, чрез която да удовлетворим искането на господин Шваб. Благодаря. 12 часа на 2 септември. Срок за изменение. 23 септември е обсъждане на измененията в и Комисията по економически въпроси. 23 септември гласуване при нас, октомври месец гласуване на пленарно заседание. Сега, Петър Зимон, последващата точка от дневния ред. Приканвам ви да бъдете лаконичен. Ами ще се опитам да видим какво ще свърша за 10 минути. Накратко. Е, Защо? Дес... Да, тук на часовника пише 12 и 20. Значи разполагате с а, е, проекта на становище за общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година. А, е, сега искам да се спра само на няколко въпроса. Ние не удовлетворяваме исканията на агенции като ЕИОПА в продължение на години. Сега вече те не могат да изпълняват дори основните си функции поради съкръщенията на щата. ЕИОПА има много сериозни проблеми. Ако погледнете положението в Европа, обезпокоително е, че когато се борим интензивно с кризата, органите, които използваме за тази цел, не разполагат с необходимите им средства. Значи трябва да има увеличение на щатните бройки, категорично. Трябва да има увеличение на щатните бройки в Генерална дирекция конкуренция, е, както говори и госпожа Фестахер. В момента е, служителите в тази генерална дирекция нямат дори капацитет да проверят дали мултинационалните дружества спазват правото на Европейския съюз. Трябва да видим дали 4% увеличение ще е достатъчно за изпълнение на предстоящите задачи, сред които е автоматичният обмен на информация. За Евростат приветстваме увеличението на отпуснатите средства, защото само точната и надежна статистическа информация позволява да направим правилна преценка на положението в държавите членки. Искаме Finance Watch да се финансира достатъчно и също така увеличението на данъчната програма за разширяване на сътрудничеството между данъчните администрации на държавите членки е нещо, което аз лично към, като докладчик приветствам. Предлагам да се придържаме към проекта на комисията. Председателят, благодаря. Аз напълно съм съгласен с това, което казахте за агенциите. Дариус Розати. Благодаря на докладчика за становището. То се движи в правилната посока. Нямаме кой знае какви проблеми с текста. Определено следва да се спомене необходимостта да се е, осигурят финансови възможности за е, водещите програми. Споделям също мнението, че средствата за надзорните агенции трябва да бъдат подсилени. Не съм съвсем убеден в необходимостта да се дадат допълнителни е, ресурси на Генерална дирекция конкуренция, но това подлежи на дискусия. Може би трябва да разгледаме целия въпрос с комисията, не само Генерална дирекция конкуренция, но и други звена, където да се помисли, където има нужда от средства. Та съм съгласен с голяма част от повдигнатите въпроси. Вероятно ще подадем някои изменения и аз и колегите. За момента това е. Председателят. Госпожа Лебнер. Благодаря. Няма превод. Не считаме, че бюджетът в момент, в който страните членки урязват разходите си, общия бюджет за финансовата 2016 година е много важно какво предвижда, защото комисията показва ясно как действа решително в голем, за големите проблеми и не отделя много средства за по-малките. Основни Проблем е намаляващата конкурентна способност и е, в такъв смисъл ние ще предложим комисията да приоритизира програми, които създават реално економически растеж, е, създават е, работни места и повишават конкурентна способността също така да се очертаят и е, областите, в които може да се направят економии. Подкрепяме комисията в основните и цели, а именно да се търси реална добавена стойност на европейско ниво. Това съображение трябва да фигурира във всяко решение за разходи. Също разходосъобразност е, би следвал да бъде водещ пример. Надзорните органи извършват много важни задачи и за това сътрудничеството с националните надзорни органи е абсолютно наложително. Европейският орган трябва да действа ръка за ръка с националните и не следва да има дублиране. Добре е, че и на европейски и националните национални органи разработват методи за намаляване на админи... административните разходи. Ние също можем да предоставиме помощ в това отношение, примерно рационализиране на изискванията за назначение. Ще продължа да си сътруднича с докладчика и докладчиците в сянка. Благодаря. Благодаря. Мигел Урбан Криспо. Благодаря. Благодаря на господин Саймон за работата. Съгласен съм с него, че е важно да има нов тласък за инвестициите – това се отразява обаче и на нестабилността на цените и може да доведе до положителни резултати, само ако се прилага много внимателно. Ние не сме очаровани чак толкова от плана на Юнкер, защото смятаме, че те, той може да задълбочи е, проблемите. Не следва да повтаряме грешките от миналото. Планът, проблемът на плана Юнкер е, че тези транснационални инвестиции ще бъдат направени в ущърп на проекти, които имат нужда от пари, примерно като програмата Космос. Също така ще се увеличи е, пропаста между севера и юга. Трябва добре да огледаме предложените програми и да търсиме а, финансиране на доказали са такива, а не на потенциално спек... спекулативни. 5% намаляване на разходите е едно, но не смятаме, че то трябва да се случва за, за сметка на намаляване на персонала. Има в институциите хора с гигантско заплащане, включително и нашето, на евродепутатите. И не е рационално при положение, че се увеличават задачите и отговорностите на институциите да се намалява персонала. За трябва да се преразпределят средствата, предвидени за комисията. Смятаме, че и бюджета за 2016 не е адекватен по отношение на проблемите за безработицата, особено за южните страни. Затова считаме, че трябва да се потърси начин да се отрази този проблем, включително и от нашата комисия. Благодаря, не виждам. Други? Петър, имате думата. Благодаря за коментарите. Естествено, сигурно си представяте, че моето мнение за плана Юнкер е различно. Той ще постигне това, което се опитваме да направим, а именно да се бориме с непроизвеждащата економика и да даваме стимул на реалната такава. А ако трябва да оценим кой понася финансовото бреме, трябва да помислим и кой го причинява. Финансирането за надзорните е, агенции е, се пренася за 2017 и мисля, че разходите за тези е, агенции не следва да се поемат от данакоплаците, от самия пазар. Председателят, благодаря. Графикът е срок за изменения 30 юли, разглеждане на измененията 3 септември, гласуване в нашата комисия същия ден. И сега стигаме до последната точка, проекто доклад за предложението за регламент за хармонизиране на индекса на потребителските цени отмяна на регламент 2494 наклона на черта 95. Предложението на комисията създава рамка за хармонизирани индекси на потребителски цени и цени на жилища. Знаем, че тези индекси са изключително важни за, е, за изглаждане на огромните разлики и за формиране на основа на економическа и валутна политика. Затова е изключително важно да има сравняеми, обективни статистики в страните членки. Настоящият регламент, който е прият от 1995 година и е, е бил изменян нееднократно, налагат да се, налага да се преразгледа рамката за сравняемост на статистиките за хармонизираните индекси на, на потребителските цени, да се отчитат новите елементи в договора от Лисабон с делегираните актове и актовете за изпълнение. Затова в е, е, предложението на комисията се предвижда много дейности да се, оправят, е, да се определят от делегирани актове, включително и под показателите. Аз включвам предложения, примерно за анализ, да се включва информация за въздействието на данъчното промените на данъците върху инфлацията, защото е, данъчните ставки са важен е, компонент от анализа на инфлацията. Затова в проекта доклада се предлага е, хармонизираните индекси на цените, на потребителските цени да бъдат разбити по категории спрямо потреблението и предназначението. А що се отнася до правомощието на комисията да изменя делегирани актове, два елемента са изключени и се включват директно в регламента. Първият е определя, определенето на под показателите на хармонизираните индекси, когато тяхната е, дял от общата кошница е пренебрежимо малък. Това се съдържа вече в регламента със съответния оказан прак. Тези прагове се определят е, с индекса на потребителските цена и на цената на жилищата. После е, избора на хармонизирани индекси, които могат да отпаднат поради методологична хармонизация, поради липсата на хармоникация и така нататък. Във всички случаи предлагам на комисията да се подобри методологията за хармонизирани индекси и да се използват делегираните актове при отпадане на индекси. И в проекто доклада също така формулирам по-добре условията, свързани за определя, определяне на и, и индексите, като очертавам 7 области, в които комисията може да действа с актове за при Ложени и считам, че това е изчерпателен списък. Освен това, смятам, че в случай, че когато има е, научни данни за развитие на нови са, е, статистически методи, е, трябва да се направи така, че да се докаже, че е, новите вкарани данни не се повтарят с вече съдържащи се. Също така искаме да има светкавични оценки на тези индекси е, на месечна база, е, примерно включително и на цените на жилища. Тези неща трябва да се приемат с актове за изпълнение. Предлагаме и пилотни проучвания, комисията да може да е, допринася за финансирането на тези пилотни проучвания и на базата на тях да може да се издават е, делегирани актове за, измян, за промяна, а не актове по изпълнение, както предполага предлага комисията, трябва да се представят доклади на парламента за съответните проучвания. Благодаря за вниманието и сега е, не виждам Флавия Мартошело. Давам думата на следващия оратор. Uh, e господин Бат, аз е, всъщност се изказвам от, господин, от името на господин Мартошело. Той се извинява, че не може да присъства днес. От името на НП и докладчик, е, като докладчик в сянка, искам да благодаря на докладчика за извършената работа е, по предлагания е, регламент. Господин Майтошел счита, че доклада на комисията е едно добро и балансирано предложение – и че е, хармонизираните индекси на е, потребителските цени могат да повлияят на е, лихвите и други решения, свързани с паричната политика. Това са водещи индикатори за економическа политика на национално ниво и за това в правното предложение се предвижда страните членки да изпращат всички статистически данни на Евростат за промяна на цените по отношение на най-често потребяваните продукти. И докладчикът в сянка счита и очаква, че е, докладчикът и всички е, докладчици в сянка ще подкрепят усилията на комисията да се приключи с е, това досие максимално е, бързо. Благодаря. Благодаря, Кейн Суинбърн. Благодаря. Много късно получихме доклада и нямахме много време да го разгледаме, затова съвсем накратко. Приветствам предложението на комисията да преразгледа рамката от 95-та. Разбирам, че е необходимо да се има подобряване на метода на изчисление от ключово значение са надежните статистики за економиката. Знам, че е, латвийското председателство направи много по този въпрос. Конкретно по доклада разбираме логиката да се включат е, хармонизираните индекси към данъчните ставки и е, по отношение на пилотните проекти искам да имам така данни за това какво отношение имат те към бюджета. Сега член 10 разписва правомощията на комисията за актовете по делегиране и изпълнение и не мисля, че трябва да се създават допълнителни задължения за страните членки. За това трябва да има много внимателен анализ на предвидените разходи и е, искам мнението на експерти. Ще очаквам е, с удоволствие работата с вас, господин е, председател, и с другите колеги докладчици в сянка и ви пожелавам приятна лятна вакансия. Yes. Uh, first the other speakers. Първо другите оратори. Басай Каут. Благодаря, господин председател, господин докладчик. От наша гледна точка, нужно е да ви подкрепим наистина относно измененията, които предлагате. Ще ги разгледаме много подробно, но нещата изглеждат наистина добре. Имате моята подкрепа. Трябва, разбира се, да се разисква въпроса там, където комисията предлага делегирани актове да преминат към актове по прилагане. Ще бъде изключително от нас, ако се включи също така и индекса за цените на жилищата в хармонизираните индекси, защото по този начин наистина ще можем да проследим развитието на цените в държавите. А, например, Испания, ако имаме предвид и цените на жилищата, ще видите, че е, не са се увеличили спрямо тях заплатите и надниците. Имам предвид е, балона, с жилищния проблем. И по този начин бихме могли също така да предложим нещо да се добави тогава, когато се прекалибрират индексите, включвайки жилищните цени. Това ще бъде важно не само като перспектива за бъдеще, но също така ще можем да анализираме и последствията от процесите, които наблюдаваме широка подкрепа и очакваме по-нататък по анализа. Благодаря. Не виждам докладчика в сянка обвинена левица, така че можем да дадем думата на Евростат накратко. Thank you very much, chairman. Благодаря, господин председател. Комисията приветства проекто доклада него се очертава институционалния баланс, който е необходим, за да може наистина а, заплащането да бъде в съответствие с развитието на цените. Това е записано и в договорите. Съгласни сме и с вашите допълнителни предложения, които са насочени към постигане на целите, за да могат хармонизираните индекси за потребителските цени да дават информация и в случая, когато има инфлация, както и Депутатите вече посочиха. Подкрепяме наистина разискванията в комисията. Ви и ще бъдем във връзка с докладчика, докладчиците в сянка. Ще можем да представим тази информация, от която вие евентуално имате нужда и ще работим по доклада съвместно. Благодаря, господин председател. Председателя, благодаря ви. Благодаря на комисията, на всички докладчици в сянка. Благодаря и на вас. Очаквам с интерес е, след последващите разисквания и вашите бележки и предложения. Е, е, Що се отнася до проектното пилотно проучване? Това е едно предложение, което ще се има предвид добавената стойност си струва влагането на допълнителни ресурси. Това разбира се е вариант, който следва да се има предвид тогава, когато се формулира. С готовност ще разисквам въпроса с вас, както и доклада като цяло с колегите и с комисията. Очаквам с интерес вашите предложения за изменение. Ще продължим разискванията. Графикът 4 септември крайен срок за измененията. 13 октомври обсъждане в комисия. Пленарна зала. Доста късно не знам защо, но ще видим дали няма да настъпи някаква промяна. но сме оптимисти да се опитаме да стигнем по-бързо до е, тристранната среща и надявам се, че прекрасно ще си починете. Приятна почивка през е, е вакансията. Е, имаме още една седмица работа тези от нас, които участваме в делегацията до Съединените щати. На всички останали желая ви всичко най-добро. До виждане.